La conférence de presse, c'était bien Oui. И така, колеги, малко се забавихме, извинявам се за което, и, но все пак започваме работа отново днес след обядта работа си. Тази сутрин изслушахме представители на ОЛАФ, на Интерпол, на Европол, както и на КОЗИ. Е, днес ще се занимаваме с трафик е, на хора и сексуални престъпления и възползване от труда на хората. Този тип дейности пряко засягат е, живота на хиляди и милиони хора по света. Трафика на хора, както и използването на хора за сексуални цели, както и за работа, е било изследвано многократно и всички изследвания обрисуват една огромна картина на този тип експлоатация. Първо ще говори господин Дукован Хел от Frontex, който ще обясни а, от европейска гледна точка този тип престъпления. След това госпожа Беате Андрес от МОД, която ще ни представи една програма за действие на своята организация а, срещу принудителния труд ще подходим по същия начин, по който тази сутрин при организацията на своя дебат. Т.е. по 15 минути на всеки оратор. Много ви моля наистина да се ограничите до 15 минути. След това ще има въпроси от името на докладчика, на координаторите, по две минути на всеки за въпроси и изказвания. След това отново ще дам думата на нашите оратори и накрая, ако остане време, ще продължим с въпроси и отговори. Давам думата на Дуко Ван Хел от Фронтекс, който ще представи европейската гледна точка. Much, Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм Дукова Хел, работя в Frontex като служител за външни връзки. Отговарям за сътрудничеството и координацията на всички дейности на Frontex по отношение на а, борбата с трафика на хора. Комисията Крим поиска от мен да говоря по въпроса за трафика на хора от гледна точка на целия Европейски съюз. Ще започна с общ преглед на случващото се. Не мисля, че виждате добре, но ще ви бъде качена презентацията на сайта на парламента, където можете да видите конкретните слайдове. През 2008 година Frontex започна да събира данни за трафика. Събирахме данни от държавите членки, от държави асоциирани. 13 държави членки има в Frontex, защото Норвегия, Швейцария и Австрия също са част от Ченген както и а, отделни държави членки, които ни подават данни. Сексуална експлоатация покрива тези данни. Когато жертвите са мъже, то тогава става дума за трудова експлоатация. Значи 27 държави членки 2009 година ни казаха, че са идентифицирали 7000 жертви каква е дефиницията на идентифициране на жертви. Някои хора, примерно, отчитат по един начин, друг и по друг начин. Комисията събира данни, защото те не искат да събират всички данни заедно, тъй като те не са сравними. Една оперативна агенция обаче като Frontex трябва да знае какво се случва и затова ние ги събираме тези данни заедно. Но тези цифри не са сравними, пак казвам. Разгледахме граждани на трети страни, защото се занимаваме само с външните граници, но вътрешните жертви, т.е. вътрешния трафик в Европейския съюз, 2250 от тези 7000. Голямата част от тях са жени, част от тях пък мъже, голямата част са от българи и румънци. Освен това имаше други държави, където виждате там пише нула. А от трети страни, от Нигерия са най-много жертвите, най-вече жени за сексуална експлоатация, както и много малолетни и непълнолетни. 900 от тези 7000. След това Китай и Бразилия 276 и 203. Виждате там голям спад в цифрите но може би това се дължи на факта, че те не се идентифицират добре в държавите членки. Следва Марокко. Изненада голяма за нас през 2009 година. Имаме много мъжки жертви 120 жертви от Марокко общо, Парогвай 111. А, това са основните. А, начини, по които работим. Идентифицираме националности. През Евро... В Европа какво ще направим за борбата с трафика? Имаме една директива, която се прилага, извинете, се бе публикувана през април 2011 година. Държавите членки трябва да я прилагат през 2013. Агенциите вече се опитват работата им да отговаря на директивата. В директивата се казва, че е сериозно престъпление трафика, както и е, голямо нарушение на основните права. За агенциите в Европейския съюз също така е много важно да кажем, че това е приоритет за Съюза, но е приоритет и за държавите членки. След това имаме координатор за борба с трафика, който координира всички тези политики които се разработват. Това лице трябва да събира всички. Хубаво е, че вече има такъв координатор, защото този човек може да координира не само държавите членки, но агенциите на ЕС, борбата им срещу трафика на хора. Това е голяма стъпка напред и се надяваме държавите членки в бъдеще също да имат национален координатор или докладчик по въпроса, за да е по-лесно да си говорим помежду си. Имаше ден за борба трафика миналата година в Европейския съюз. Директорите на агенциите е, по правосъди и вътрешен ред излязаха с общо изявление за съвместни обучителни програми за увеличаване на броя на разследванията, за иземане на активи от престъпна дейност – увеличаване на броя на съвместните разследващи екипи, ние там работим заедно с държавите членки, да се разработят нови методологии за оценка на заплахата и да се подобри достъпа до информация и обмяната ня такава. Така че това се случи миналата година. И преди няколко седмици бе, бе прията европейска стратегия в Европейския парламент. Имаше и пресконференция, мисля, че беше на 19 юни. И в тази стратегия имаме различни конкретни мерки, които трябва да бъдат прилагани през едните 5 години. Тук са записани основните ни приоритети. По-добро идентифициране и защита на жертвите, по-добро съдебно преследване на трафикантите, разработване на системи за защита на децата, защото винаги се обръща специално внимание на децата и от агенциите, и както е записано в директивата. След това създаване на национални звена, които да се занимават с трафика на хора сред правоприлагащите институции и накрая създаване на съвместни разследващи екипи, включая национални органи и агенции. Значи имаме изявление, имаме стратегия, има координатор, има директива. Всички тези елементи сега са инструменти за агенциите, за Европейската комисия, пък и за държавите членки, за да работим заедно и да се съсредоточим върху едни и същи неща по един координиран начин. Трафикът е организирана престъпност и много често той е в различни държави членки, т.е. трафикиращите работят в целия Европейски съюз. Може би сте го чули вече е, тази сутрин, но Европол има един проект по кози, който се нарича Impact THB. 15 държави членки и 7 агенции и международни организации е, работят е, заедно, за да се заложат стратегически цели. Изготвихме и план за действие с 8 стратегически цели. Тези цели са същите, като записаните в стратегията, в директивата, т.е. записаното от директорите на агенциите в тяхното изявление. Тук ясно се вижда, че всички работят заедно по същите теми, за да се създаде един общ подход в борбата срещу трафика. А, нещо друго много важно в новата стратегия, пък и в този документ, за който говорих, е, че искаме от държавите членки да създадат национални механизми, посредством които да знаем при идентифициране на жертва, какво да се прави с лицето и какво да се прави с получената информация за него. Това ще бъде много полезно в борбата срещу трафика. И накрая искам да ви разкажа какво правим ние с тези 400 000 граничари в Европейския съюз. Занимаваме се с идентификация и пресрещане. Част от граничарите имат разследващи функции. Не искаме да се съсредоточаваме върху това, защото това е повече работа на Европол. Ние имаме идентификация на жертви, т.е. предотвратяване на трафика. Това е задача на граничарите ни. Затова сме разработили един наръчник – и този обучителен наръчник всъщност точно с това се занимава. Той ще бъде преведен на всички езици, така защото да има обучение на обучителите и те след това да обучат граничарите в държавите членки как да разпознават жертвите и как да ги третират. На базата на данните, които събираме, на оперативната информация, сме разработили също така един наръчник с посредством който да се разбере как работят престъпните организации. Първите пет националности бяхме избрали в началото, сега вече са станали седем държави, които се покриват, за да може европейските граничари да пресичат а, такъв тип трафик. Също така имаме и един наръчник, наречен Вега, за откриване и прекъсване работата на криминални организации, които се занимават с трафик на хора, както и а, това, между другото, става най-вече на летищата и на пристанищата. Това също са хора, които се занимават с контрабанда. Участваме в МПАКТ, проекта на Европол. Също така подкрепяме и СЕПОЛ, полицейския колеж, като разработваме техните обучителни програми за трафика на хора. Тази година ще разработим такива програми по-конкретно. Бяхме в Китай, там обучавахме китайски граничари на базата на нашия наръчник. Искани се също така да проповядваме сред тях или от тях защитата на жертвите, защитата правата на човека, защото по този начин ще ни е по-лесно в бъдеще да работим заедно. Подкрепяме голяма част от инициативите на Европейската комисия. И накрая искам да подчертая, че цифрите, които представя МОД, е, други организации, тези, които аз представям тук, са много по-малки или поне моите, отколкото тези на МОД. Явно има проблем. И проблема според мен е в идентифицирането на жертвите. Трябва постоянно да водим просветни кампании, не само сред граничарите и полицията, но и сред а, съдиите, прокурорите, болниците, сред лекарите. Така че всички да работят заедно и бавно да стигнем до цифрите на МОД и да се борим с а, всички а, такива случаи, за да можем да извеждаме хората от такива ситуации на пронудителност. Не само правоприлагащите органи, но и всички останали трябва да идентифицират такива хора. Това беше всичко. Надявам се да съм спазил 15-те минути и накрая показвам само как изглежда наше обучител, нашето обучително ръководство. Благодаря, господин Хеле. Изключително точен бяхте. Благодаря и давам веднага думата на госпожа Беате Андрес, която ще представи представи своя доклад. Тя представлява МОД. Ще говори за програмата за действие на МОД срещу принудителния труд. Благодаря. You, uh, Chair, and, uh, and distinguished... Благодаря, госпожо председател. МОД по принцип не се занимава с, с тази тема толкова, колкото се занимаваме с трудовия пазар, но въпреки това ще кажа няколко думи за нашата програма и по-специално това, което е фокуса на нашата програма. След това ще представя новите цифри, които представихме вчера в парламента, които колегата спомена. Разбирам. Искам да ги споделя тези данни с вас и да говорим за това какво видяхме ние в нашите изследвания във връзка с принудителната, принудителния труд. Когато говорим за човешки, за трафика на хора, има различни дефиниции. Една от възможните дефиниции е именно дефиницията, която се основава на трафик на хора. Нека да ви покажа дефиницията. maybe we just change. So this is the, the definition of forced labor. Uh, Това е дефиницията на за принудителния труд. Базира се на конвенцията от 30-та година. Тя казва, че, так, че принудителният труд е труд, който се извършва от лице, на което не, което не е съгласно да извършва доброволно този труд. И така, ако погледнем тази дефиниция на МОД, ще видим тясна връзка с, дефиницията на трафика от протокола в Палермо. Наистина тази дефиниция покрива целият обхват на трафика на хора включително и трафика с цел а, отнемане на органи. Това обаче не е в обхвата на дейностите на МОД. ние се занимаваме с такива случаи само когато става дума за трудова експлоатация. освен това имаме е, случаи, които се занимават и с сексуална експлуатация. Нашата програма, е, нашите програми действат повече от 40 страни. Повечето от трудовата експлуатация е, и данните за нея, които ще намерите в нашите изследвания, не са свързани с Европейския съюз директно, но въпреки това имат връзка с европейския пазар. Ние все още не се занимаваме много с глобалната верига на доставки, но имаме индикативна информация за някои сектори, като текстилната индустрия, риболова и до някаква, до определена степен е, продоволствието, хранителното продоволствие и селското стопанство. Така че, виждате, има връзки на глобалната продоволствена верига с европейския пазар. И така, нека сега премина към а, данните, които представихме наскоро и вчера в парламента. На глобално равнище се казва, че има 2 милиона и 200 хиляди хора, които работят принудително Както виждате тук от графиката, повечето от тези хора са в секторите на селското стопанство, на производствените дейности, строителството. 22% са хора, които подлежат на сексуална експлуатацията и 10% са в е, групи, военни групи, центрове за възстановяване и затвори. Това са основните глобалните цифри, които виждате тук. На следващия слайд виждате регионалното разпределение на тези хора. Многото, мнозинството от жертвите се намират в Азия и Пацифика и в Тихоокеанския регион. Това са така наречените развиващи се економики. Те не включват Япония, Северна Америка. В Северна Америка има 1,5 милиона. За Юго-Источна Европа там има 1,6 милиона жертви, които сме идентифицирани. Ако погледнем разпределението регионалното разпределението, ще видим е, къде има рискове, в кои региони има рискове. Вижте се е, Централна и е, Юго-Источна Европа. Там има 4,2 жертви на 1000 жители. Това са че значи нашата статистика. Развиващите се економики и Европейския съюз имат средно 4,5 жертви на хиляда. На следващия слайд виждате разбивката между мъже и жени. Виждате, и това не е, не е изненадващо за сексуалната експлоатация, че 98% са жени и момичета. За трудовата експлоатация е, повечето от жертвите са мъже, а по принцип Смятаме, че 55% от жертвите са жени, на 45% мъже. Това е интересно според нас. Ние погледнахме също така и връзката между трудовата експлоатация и трудовата мобилност или мобилността във вътрешен аспект и в трансграничен аспект. И тук виждаме много ясна връзка между миграцията и сексуалната експлоатация. Голямата част от жертвите, които е, проституират на сила, е, са, са жертви на трансгранични престъпления и дейности. Опитахме се да намерим за Европейския съюз правоприлагащи данни. Има голямо мнозинство на, от жертвите, които с, са жени, които са свързани с миграцията и то нелегалната миграция. Когато погледнем трудовата експлуатация, там нещата са по-смесени, но като погледнем Европейския съюз, ние виждаме, че повечето от жертвите са мобилни или са преминали граници в рамките на Европейския съюз или са дошли из... от страни извън Европейския съюз. На този слайд може да видите разбивката, както казах и вчера, за, европейски, за държавите членки на Европейския съюз. Виждате големите, е, глобалните цифри. Това са разбивки за 27-те държави членки, 88 000 жертви. Това, са, а, това е общата, общото число, общата оценка. Това е което може да кажем за момента. Повечето са жени, 58% от тях са жени. Процента в Европейския съюз е малко по-висок от развиващите се страни. Това е 1,8% на 1000 жители. Мнозинството от жертвите тук е в трудовата експлуатация в сравнение с тези, които са в сексуална експлуатация. Това е интересно, бих казала. Когато погледнем статистиката за принудителния труд за Европейския съюз, е, там нещата са обратно. Там а, е, а, е, съотношението е обратно и това може би се дължи на това, което каза колегата, че имаме проблем за идентификацията, когато става дума за трудовия пазар и за сексуалния пазар. Но да ви кажа всъщност откъде имаме тези данни. Нямаме време да се впуснем в статистически подробности и да обясна как а, сме извлекли тези данни, на базата на какъв модел, но мога да кажа, че те се базират на всички а, налични източници, на всички докладвани случаи, които сме могли да съберем през един период от време. Работихме с два екипа, с различни езици и успяхме да използваме различни методологии. Така че, ако имате въпроси по този повод, с удоволствие ще им отговоря. Опитали сме се е, да обясним нещата и в нашите публикации. Наистина е много трудно да се намерят данни защото ние се опитваме да разберем какъв е целият обхват на проблема. Не само да работим, да се фокусираме върху трудовата експлоатацията, искахме да покрием а, тази пропаст, която съществува между отделните статистики. 8000 случаи както казах, имаме тук в Европейския съюз и ние се опитахме да видим какви са профилите на жертвите и на нарушителите. Ам, работим върху тези профили, но какво мога да кажа за Европейския съюз? Множеството от жертвите идват от е, държавите членки. И тук говоря за трудовата експлуатация. Естествено, имаме и жертви, които идват от Азия, Африка и други страни от Юго-Источна Европа, обаче е, мнозинството са граждани на Европейския съюз. Основните сектори, ключовите сектори са селското стопанство, производствените области, строителството и домашния труд. Отново е, казвам, говоря за трудовата експлуатация. На този слайд виждате, че сме е, че сме уточнили двата основни начина, по които се сплашват жертвите, т.е. вземат им се документите за самоличност и не им се плаща. По този начин хората се намират в ситуация на трудова експлоатация. Жертвите живеят сред ужасни условия, ужасяващи условия. Е, това казва доста за цялата ситуация, ситуацията на хората, които биват принудени да работят без заплащане. И сега. Други изследвания също се занимават с проблематиката и там също се казва, че много деца се използват, деца се използват за да просят повечето от тези деца са трафикирани от една държава членка в друга. Каква е връзката с организираната престъпност? Тук аз мога да кажа само някои начални коментари, тъй като ние все още анализираме данните и се опитваме да разберем каква полука може да, извед... да си извадим за профилите на жертвите и на нарушителите. Окоръжаващо е да се каже, че имаме е, доста по-високо ниво на преследванията и на разследванията, в, когато става дума за сексуална експлуатация, отколкото когато става дума за трудовата експлуатация. Нивото на организираната престъпност е много различно от един сектор в, в друг сектор и от една държава в, друг, в друга държава, така че за момента ми е много трудно да направя обобщение. Всичко зависи от, е, от отделните групи. А също така виждаме ясна връзка между трафикинг за трудова експлуатация и трафикинг и престъпления от друг характер, например избягване на данъчното облаждане, облагане. Освен това, критерии в нашите изследвания бяха също така и откъде идват от е, е, жертвите, каква националност имат те. Освен това, нещо друго, което видяхме, е еволюция на бизнес моделите. Е, доста модели в доста случаите не, мога, не може да се каже съвсем ясно, че става дума за е, трудова експлоатация. Те, тези модели ползват доста добри прикрития. Ще спря, ще спря за момента тук. Аз се надявам, че спазих времето, но отново искам да кажа, публикувахме тези данни, публикувахме и нашата методология, така че който се интересува може да погледне нашата интернетна страница. Благодаря ви. Сега започваме с въпросите. Координаторите първо за Алди, господин Ньютон Даун. Uh, Благодаря и за двете интересни презентации. Първо искам да попитам представителя на Frontex. Какъв е маршрута от Нигерия? Това би било интересно да се знае. Казахте за координатора и че е жена. Кой е, кой е това лице? И мисля, че казахте 400 белгийски гранични служители. Белгийски ли имахте предвид, тъй като не ми се струва логично? Може би не съм разбрал правилно. На четвърто място, може ли да получим копия от наръчника, който сте произвели в който има информация за начина на работа на престъпните групи. Това е много важно. Може ли да дадете повече информация за Китай, за китайските гранични служители и тяхното обучение? Много окоръжително би било, ако разберем, че Китай започва да се бори с проблема. И на последно място, какво трябва да се подобри в Европейския съюз? Какво трябва да препоръча нашата комисия, за да подпомогне вашата работа? От какви промени се нуждае Европейския съюз? А към колегата от Международната организация на труда имам един важен въпрос. Вие споменахте за дефинициите. Пак не знам правилно ли съм разбрал, но вие говорихте само за жертви, които не са отишли доброволно. Но доколкото разбирам, всички жертви първоначално отиват доброволно. На тях им се казва, ще се прекарате добре, ще имате хубава работа, Вземете си паспорта и ще се прекараме хубаво. Може би въпросът е да се идентифицира момента, от който те установяват, че са жертва на измама и не всичко удоволствие. И какви мерки смятате, че трябва да се препоръча от е, нашата комисия? Какви мерки трябва да предприеме Европейския съюз да се подобри положението? Благодаря, господин Нютон. Е, НП, госпожа Матия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата лектори за интересните и градивни експозета. Към представителя на Frontex въпросът ми е как се сътрудничате с Грета? Интересно ли е сътрудничеството? Ползотворно ли е? Също разбрахме, че комисията е приела нова стратегия за борба с трафика от юни тази година. Какво мислите за нея? Ще произведе ли необходимите резултати в тази област? Трафика на хора. Ние там се нуждаем от резултатите, тъй като положението е трагично. Госпожа Андрес Вашето експозе бе източник на практическа информация. Споменахте за връзката между трафика на хора и организираната престъпност. Има редица страни, за които се сещам, например, в юго Азия, където правителството обръща гръб на този проблем. Например, да видим също се в Камбоджа сега. Млади момичета се експлуатират и там работи една неправителствена организация. Аз отидох на място, видях публичните домове, 6-7 момичета вечерта се взимат от мъже. Много драматично е положението. Видях и млади момичета от Тайланд, които също се изпращат в публичния дом. На следващия ден наистина бяхме много измъчени, но нашата болка нямаше нищо общо с болката на жертвите – на следващия ден отидохме в непрофесионална организация. Там ни казаха, че момичетата трябва да вземат наркотици, за да могат да изкарат работния ден. Когато зададохме въпроси на редица министри в Камбоджа, например на министъра по женските въпроси, отговора бе нищо не може да направим, защото семействата продават някои от децата си, за да могат да изхранат останалите. В Европейския съюз мисля, че трябва да излезем с ясна позиция по този въпрос, да го обсъдим половината от брутния вътрешен продукт на Камбоджа идва от пари от Европейския съюз. Честно казано, не мисля, че бих издържала друга повторна мисия и мисля, че трябва и други страни да се включат с финансова помощ, за да помогнат за решаването на проблема. Тези трудности трябва да бъдат решени. Можете ли да дадете примери за страни, където положението е сходно с това, което току-що обрисувах. Благодаря, госпожа Матия Сондегард за Гуе. Благодаря. И аз искам да благодаря на двамата лектори. Много интересно бе да чуе господин Ван Хейл информацията, която даде той за борбата срещу трафика и обучението. Едно нещо липсва тази сутрин, а именно търсенето този аспект. Очевидно има търсене на такива лица. Те за това стават обект на трафик, защото има търсене. Как можем да обоздаем положението, да дадем повече информация на хората. Защото ако няма търсене на незаконен труд или на принудителен труд, на експлоатация, няма да съществува проблем. Откъде идва това търсене? Кой получава пари на гърба на тия хора? Това редови престъпници ли са? Или по-скоро става въпрос за работодатели, които са доста добре известни. И имам представител, въпрос към представителя на МОД. Вашата презентация също бе много интересна. Особено ми бе интересно да чуя, че много често, когато се говори за робство, става въпрос за сексуално робство, сексуални роби. Искам да разбера следното. Откъде идва търсенето на такъв тип услуги според вас? С какъв инструментариум трябва да разполагаме според МОД, за да може обществото да се защити по-добре срещу тези проблеми и да се опита да ги реши? Например, ако отидете на голям строителен обект в Копенхаген, там има работници, извършващи пренителен труд. И в хотел най-вероятно ще срещнете такива хора. Фронтекс не може да сложи край на всичко това, но какво може ние да направим, за да могат организациите на гражданското общество и синдикатите да дадат своя принос, за да се спрят тези дейности? Този въпрос обсъждан ли е изобщо в МОД? Благодаря, господин Сондегард. Изчерпахме координаторите. Сега имаме възможност за въпроси от залата. Мембър Боскот за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за предоставената информация. Имам въпрос, който касае трафика на хора и принудителния труд. Той е следният. Европейския парламент е постигнал много по отношение на трафика на хора. През април 2013 ще влезе в сила директива. Стратегията е от няколко седмици само. Вчера обсъждахме в комисията пакет за подпомагане на жертвите. Въпросът ми е, тъй като много неща се движат в момента, човек се пита къде трябва да се постави акцента. В Чехия имаше проблем, да речеме, с ферми за аспержие. Мафиотски групи там не плащат заплати на работниците. Даже имаше и битки между различните престъпни групи. Но Честно казано, накрая успяха всички да си измият ръцете. Въпросът е отговорността. Това е основното. В новата директива се казва, че човек носи отговорност, предвидена отговорност в директивата, предвидени са и мерките, които трябва да се вземат спрямо пострадалите лица април 2013 е съвсем близко, директивата ще влезе в сила в държавите членки. Как практически ще се организират нещата, за да се подобри положението по места и да се избегнат подобни проблеми? Защото в Чехия човек просто може да наеме някой, да му даде 1000 евро. Изобщо не става дума за трудов договор, взаимо... трудовоправни взаимоотношения. И всички замесени в това трябва да носят отговорност, защото хората извличат печалба на гърба на хората, които са принудени да работят. Господин Мичел, благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа, че има 100 милиона жени, които липсват от световното население заради геноцид, защото са убити, понеже са жени, веднага след раждането. Докато не зачитаме жените, няма да постигнем нищо. Убийството на човек заради неговия после раждане е възмутително. Това не е отразено в годишния доклад за правата на човека, а трябва. Крайно време е да направим това. Не можем да говорим за това, което е само политически коректно и което удовлетворява избирателите. Трябва да говорим е, за правдата. И мисля, че тук въпросът, който разгледахте, е другата страна на монетата. Третирането на жените е проблем с сходни мащаби в същите райони относно организираната престъпност и връзката и с трафика на хора. В страната, която най-добре познавам, най-голямото население мигранти изобщо не се набива на очи сред гражданите. Те са си там, не, обаче не, не фигурират в никакви списъци, не искат социални осигуровки, те са незаконно пребиваващи, вкарани са незаконно, но техните собствени хора се грижат за тях. Това е похвално, но проблема е, че те стават собственост на тези, които ги настаняват и им дават работа. Именно тук се крие ядрото на организираната престъпност човек започва да лъже системата, не плаща данъци и така нататък. И след това е много лесно шефа на тези хора да поиска от тях да правят тако, това, което им каже. Иначе ще бъдат експулсирани от страната. И именно тук е необходима сътруд... работа между полицейските служби и мигрантите, за да се видят кои са проблемите. Имате ли някакъв опит в това отношение? Държавни органи, полицейски структури, които да работят с мигрантите, за да им дават повече информация за опасности, които проистичат от техните собствени хора, от хората на тяхната общност. Благодаря. Благодаря, господин Вайлер, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за презентациите и благодаря и на депутатите. Виждаме колко всеобхватна е тази тема, колко аспекти има тя. Искам да се концентрирам върху два от тях. Някой попита какво може да направим. Аз участвах в делегацията за Азия. Познавам ситуацията в Камбоджа и Филипините, в Тайландия. Тайланд нещата са също много ужасяващи. Ние в Европейския съюз би трябвало да окоръжим правителствата да се борят срещу тази ситуация. Зная за един случай, това беше правителството в Тайланд – там имаше разследване и преследване. Е, хората бяха осъдени, е, тъй като те злоупотребяваха с правата на свобода на деца. И тези хора бяха хвърлени в затвора. Много пъти обаче това не се случва. Ако бъдат подведени под отговорност, хората най-много да платят някаква глоба. Трябва да подкрепим разследването и осъждането на тези хора. Това ще има едно превентивно значение и функция. На второ място. Представителката на МОД каза, че основният проблем е мобилността от една държава членка в друга държава членка, която мобилност се злоупотребява се с нея, защото се използва за е, сексуална или трудова експлоатация. Но а, е, ние си имаме национални, а, е, национално законодателство, има трудово законодателство и то трябва да се спазва. Е, спа, то се спазва и за командированите работници. Има навсякъде власти, има полиция, има надзорни власти, които наблюдават ситуацията. Така че мисля, че това, което се случва в далечна Азия, не е в нашите компетенции. Ние не може да контролираме тези, та, ситуацията там. Но това, което се случва в Европейския съюз, мисля, че а, разполагаме с достатъчно инструменти, които може да приложим и да контролираме ситуацията в Европейския съюз. Две минути, господин Тавареш. Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa porque a agenda de hoje do Parlamento. Благодаря. Искам да се извиня, защото, за съжаление, днес, като присъствам на две заседания, на две комисии, понеже има съвпадение в а, програмите. Ще ви помоля да, привли... да приближите микрофона до себе си малко, тъй като не се чува. Още имаш да къщам за Другата комисия е комисията за правата на човека. Може би трябваше да съберем двете комисии да заседават заедно по този въпрос, тъй като наистина си струва вниманието. Искам да се обърна първо към госпожа Андреес, тъй като имам няколко конкретни въпроса към нея. Цифрите, които чухме, са наистина впечатляващи. Бих искал да разбера нещо повече, за да видя дали можете да ни кажете, що се отнася до секторите, в които работят тези хора, които са обект на принудителен труд, както и дали са мъже, жени, някакви цифри има ли там? След това колегата Сондергард, тя говореше за търсенето на такъв тип а, работници. Дали това са малки фирми, които наемат незаконни работници или големи. Понякога се фокусираме прекалено много върху малките или прекалено много само върху големите. Може да има десетки, стотици работници, които работят полулегално. Има минимални трудови изисквания в Европа, има минимални надници във всеки един от секторите и би трябвало да се насърчават работодателите да търсят само законно пребиваващи. Ако трябва да плащат винаги една и съща ставка, за тях няма да е изгодно да търсят незаконно пребиваващи. Принудителният труд сред европейците. Знам, че има португалски работници, които работят принудително в Испания. Случвало ще е също така и в държавите от Бенелюкс. Искам да разбера колко често има такова нещо. Господин Костелло има думата. Госпожа Костело, благодаря за интересните представения, за информацията и за статистиката. Бяха много полезни. Сега по отношение на Фронтекс. Знам, че вече бе питано от един от координаторите, но и аз искам да разбера коя е координаторката, колко човека работят за нея, какви, какви ресурси разполага. По отношение на жертвите на сексуална експлоатация и принудителен труд, от гледна точка на МОД, пък и когато граничарите засекат жертви на трафик, каква е помощта, която се предоставя на тези жертви? Защото хората ги е страх, като че ли повече от това да ги хване полицията или граничните власти, отколкото е, от самите трафикиращи ги. Също така искам да разбера нещо повече за портрета на хората, които се занимават с трафик. Как бихте ги описали стереотипно? Иска ми се да разбера какъв тип е човека, е, какъв типаш е, как, откъде е, какъв е, как, как изглежда в обществото. В Ирландия се занимавам с жертви на сексуален трафик – и установих, че цялата развлекателна индустрия е пълна с хора, които биха могли да бъдат жертви на корупция, на пране на пари, на трафик. В много държави а, развлекателната индустрия за възрастни а, също набира такъв тип хора. Искам да чуя какво мислите вие по този въпрос. Как можем да регулираме а, развлекателната индустрия за възрастни? След това сексуална експлоатация и незаконен труд. Как можем да ограничим търсенето за сексуалната експлоатация на жертви на трафик, за да може всички държави членки да не да криминализират лицето, което търси такива услуги и се опитва да си купи сексуални услуги, а не през цялото време да се съсредоточаваме върху жертвите и те да бъдат обект на криминално преследване и, и става много по-трудно за тях изобщо да се предадат или да кажат нещо на властите. Към представителя на МОД. В Дъблин много от мигрантите, които работят по домовете, също са обект на принудителен труд, макар че не става дума за трафик. Така че, какво ще кажете по въпроса? И накрая, координирана на работата с НПО, като изключи червената лампа и много други такива организации. Как координирате обучението между НПО и полицейските части, които влизат в пряка връзка с жертви? Благодаря. Това бяха. Последна госпожа Заборска за две минути. Грация, сеньора президенте. Благодаря. Ďakujem pekne našim за приставки, а и за то, че робя. Аз искам да благодаря на колегите и благодаря за това, че сте се посветили на тази кауза. Говорихте за жертвите и за нарушителите. Мисля, че в 21 век това е една ужасяваща дейност да се търгува с хора. Особено отежняващо вината обстоятелство е, е хората, които се използват за порнографската индустрия – или за трансплантация на органи, за тези хора, за тези дейности стоят и деца като жертви. Въпросът ми е, е, каква, къде, се, къде при вас стои превенцията, особено когато става дума за деца? Много е важно те да не станат жертви на е, трафик на хора. Тук превенцията е изключително важна. Бих се интересувала повече от превентивните дейности. И така последна госпожа Аяла Сендер. Госпожо председател, първо искам да се извиня, тъй като закъснях днес след обяд. Бях на друго заседание. Не исках да изпусна обаче тази възможност да задам въпроси. Имате ли конкретни цифри, сравнителни, за обема на паричните потоци, които се генерират при трафик на хора. И може ли това да бъде сравнимо с паричните потоци от и друг, при този тип престъпления и други престъпления, като например трафика с дрога или с оръжие, т.е. контрабанда на оръжие? Хубаво е да има сравнителни цифри. След това, определенията на хора, които са жертва на трафик. Това е много важно, тъй като това е много важна тема. Биват отвличани хора, което също може да бъде включено в този контекст. След това има хора, които са обект на трафик. Така че и отвличанията по някакъв начин трябва да бъдат включени. Както и при други форми на трафик, независимо дали е дрога или оръжие, много често се създават начини, по които да се наберат средства за борба с тези престъпления. Има ли някакъв общ подход в държавите членки за борбата с трафика и въобще какъв е обема? Тоест, колко са могли да иземат полицаите като средства, използват ли се автоматично тези средства, които да отиват за превенция, както и да се предоставя подпомагане на жертвите. Благодаря. Преди да дам думата на нашите гости, които да отговорят. Искам да благодаря на Европол и на господин Мойн Райт, който изпрати на нашата комисия преди няколко дни една оценка, писмена, на заплахата за срещу трафика от хора, на хора. Преди малко колегата Матия говори за това, че е била в Камбоджа и като я слушах, се сетих за един документален филм а, на Илария Болери за трафика на хора в Камбоджа, където експлоатацията на тези момичета, те са на 4-5 години. Аз дори се запознах и с една жена, която на 4 години е била продадена от семейството си, а, за да отиде в един такъв а, дом или бурдей, била е затворена в мазето, заедно с мишки, плъхове, отказвала е да бъде проститутка, била е бита, опитвали се да забиват пирони в главата и а всъщност е отишла, успяла е да избяга, отишла е в дома на Чичо си, Чичо я е продал отново, пак тя е мислила, че той ще я спаси, след това пак е избягала. Тоест, това е един от символите на жените, които са са опитали да се противопоставят много ясно на такъв тип трафик. Огромната част от мъжете, които отиват в тези държави, като Камбоджа, са европейци, така че трябва да имаме политическия кораж да действаме срещу това. Какво мислите по този въпрос? Госпожа Ела Сърндер пък засече нещо, засегна, извинете, една друга дума. Много често медиите пресата, когато се съсредоточават върху нашата комисия, ни питат а, чисто економически как бихме могли да ги спрем. И този трафик, какви поражения нанася върху бюджетите на държавите. За какви пари става дума? Господин Вайхел, имате за 5 минути думата, за да отговорите на всички въпроси. Благодаря. Нигерия. Два маршрута има. Един е по въздушен път за, парите, кои... за, хора, за хората, които имат пари, фалшифицират документи, стоките пристигат по въздух и след това хората, които нямат толкова пари, пътуват а, по море и по суша и много често експлоатацията започва още по пътя. Хората мислят, че ще стигнат до някъде, където ще има добра работа, която ги чака, но това не се случва. Мира, Мирия Фасилиадо е координатор за борба с трафика. Тя бе бивш председател на едно от лобитата и сега е координатор. Не зная колко човека работят там. 6-7 души най-вероятно, включая стъжанти. Мисля, че има тук представител на нейната служба и те може да ме поправят, ако греша. Тя се занимава най-вече с стратегически и политически а, изследвания, подобряване на координацията, на оперативната работа и на съответните лица за контакт по места. Не съм казал белгийски граничари, казах 400 000 граничари. Това е цифрата на общо на граничарите в Европейския съюз. Не са само белгийци, те са от всякакви националности. Не знам, пак казахте белгийци. 400 000 граничари.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 I'm sorry, we can, we cannot share our intelligence products. Не можем да споделяме разузнавателни данни, защото те не искаме те да изтекат и престъпниците да ги използват. Това са полицейски продукти, гранични продукти, така че не можем да ви дадем нашия наръчник. За Китай света там е съвсем различен. Много е интересно. Първо, мъж не може да бъде жертва на трафик. Само жените и децата могат да бъдат а, такива там. Цифрите са много по-високи. Особено отвличания на бебета. Там китайското правителство е дало приоритет на такъв тип а, отвличания. Има голяма разлика между тях и нас. Те имат около 100% осъдителни присъди от всичките дела. Мисля, че ние сме доста по-назад. Yeah. Can... Какво можем да направим да работим по-добре? В повечето случаи става дума за пари, защото е много скъпо да се събират всички тези данни по различните показатели. Един колега от Холандия винаги казва, че 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 е едно. Трябва да се съберат всички тези нули, за да може да има показания, че нещо се случва. Това отнема много време. Жертвите по новата директива не е задължително да са излезли със свое изявление. Жертвите се страхуват от полицията, както знаете, от трафика, трафикиращите ги, така че много често променят своите показания, така че вече показания не са необходими. Frontex, само аз се занимавам с координация по този въпрос. В Европол един-двама се занимават с това. Така че трябва да има повече хора, повече служители, които се занимават с това. И както казах, много е скъпо а, да се борим срещу трафика. Вече 10 години събираме данни и пак нямаме добра статистика. Така че не знаем къде да се съсредоточим и средствата си. Тук има място за подобряване на работата. Извинявам се. Може би да дам думата на колегата. Имате думата. Um, thank you very much. Uh... Благодаря. Това бяха много и важни въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Сега за дефиницията. Ние сме в унисон с UNDC. Ако, т.е. важното е за нас несъгласието на жертвата. А, доброволността не винаги е критерий. Ние знаем, че тези хора биват мамени. Сега за данните. Ние бихме искали да сме по-специфични, да даваме данни за сектори, за проф, профили, за страни, но за съжаление не можем. Ние работим искаме да работим с държавите членки, да прилагаме и да работим с националните служби, за да събираме данни. Вие имате инструменти и с удоволствие бихме работим с вас. През 2005 година ние публикувахме данни, но не ги споменахме, защото те, бяхме, те бяха много ниски цифри. 13 милиарда долари бяха генерирани за година от трафика на, хор, на хора. Това беше цифрата, която ние разбрахме за 2005 година, но ние смятаме, че това е прекалено ниска цифра. До края на годината ще имаме актуални данни. Сега, какво може да направи Европейския съюз по-добре? Това е важен въпрос. Най-напред. Е, Мот много пъти казва, е казвало, трябва да започнем да работим с бизнеса, с, да работим с потребителите и да ги образоваме. Естествено, има потребление на труд и на сексуални услуги, има хора, които искат да ги купят. В момента ние се опитаме да оценим настоящите модели, но трябва да кажа, виждаме напредък, виждаме на подходящи подходи в компании, в сектори, с които работим. Тоест, има индикации, че нещата могат да проработят, но това е все още, но все още се намираме доста в началото. Ясно е обаче, когато говорим за принудителен труд, ние е, не, не може да инкриминираме всички във веригата, не може да инкриминираме хората, които купуват е, риските, например, произведени чрез принудителен труд. Трябва ни по-добра координация. Какво имам предвид тук? Имам предвид DigiTrade и а, другите агенции, чрез които могат да се направят връзки и с трети страни. Как трябва да помислим, как може да интегрираме тези въпроси в координацията меж, на дейностите между различните агенции и институции? може да включим и аспектите отдаване на политическо убежище, миграция. Естествено, това са други области, както и човешките права и равнопоставеността на половете, но това са аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Какво ни трябва по правоприлагането? А сега за инспекторите по труда. Имаме указания, е, имаме инструмент и той е достъпен за, за обществеността, но все още трябва да призная, има много неща, които трябва да се направят. Има добри практики от различни държави членки, спрели сме се на тях в <clears throat> нашето изследване в нашия наръчник, например инспекции по различни обекти, където могат да се идентифицират нарушителите и предлагаме по-добра координация между инспекторите и частния бизнес. Освен това, смятаме да привлечем в нашата дейност неправителствени организации, синдикатите, е, да работят с миграционни точности. Тук могат много неща да се направят. Когато става дума за трафик на хора, трябва да кажем, че капацитетите са прекалено ниски. Трудно идентифицираме хората. Жертвите се страхуват, че ще бъдат депортирани. Те нищо няма да спечелят, ако се идентифицират и, и влязат в нашите системи за подкрепа. Ще спра до тук. Зная, че не отговорих на всички въпроси, но може би ще имам възможност за това след малко. И... Благодаря ви. Наистина бяхте много точни и конкретни. Спазихте времето. Благодаря ви най-вече за представенията на различните аспекти от европейска гледна точка. Обена съм, че ние ще се възползваме от задълбочените ви познания благодаря отново. Ще се видим отново, защото това е първи обмен на становища. Сигурна съм, че ще има и други срещи. Преминаваме нататък към следващите представения. Незаконен трафик на буклук, на смет както и замърсяване в околната среда. Molto lucrosa, penso per esempio in Italia la, il traffico dei rifiuti viene considerato lo... Наистина за мафиите отпадъците са несметни богатства, от които те извличат огромна полза. Това е трансгранична престъпност и затова ние се съсредоточихме върху тази тема. Ще чуем двама оратори днес, които са много важни за нас. Те ще изкажат своите становища. Първият е Джулиан Нюман. Европейската агенция за разследвания в околната среда, ЕИА, и след това Стефано Чафани от Лега Амбиенте, от 1997 година тази организация излиза с доклад за екомафиите. Един доклад, който се изготвя в тясно сътрудничество с съдебните и полицейски власти в Италия. Миналата седмица представих този доклад. За мен бе наистина голямо удоволствие. Бях докладчик и съм убедена, че за нашата работа тяхната информация ще бъде много важна. Ще работим по същия начин, както работихме до момента. 15 минути на всеки. Днес всички докладчици наистина спазваха времето. Много моля колегите да не надхвърлят две минути, защото след това трябва да вземам време от отговорите на колегите. Е хубавото на тях да дадем повече време, за да може те да се изкажат и да чуем тяхното мнение. 15 минути на всеки от ораторите и след това ще дам думата първо на координаторите, на докладчика, след това на колегите, по 2 минути на всеки и след това отново думата на нашите гости. Започваме с Джулиан Нюман Европейска агенция за разследване на престъпления в околната среда. Добър ден! Аз съм от Агенцията за разследване на престъпления в околната среда, непроцентна организация, която е от Лондон. Не трябва да се обърга с Агенцията за околна среда, която си е държавен орган в Обединеното кралство. Създадени сме от 1994 година, имаме подразделение в Лондон, в Вашингтон, работим с страни като Индонезия, Китай – ние проучваме екологични престъпления. Използваме тази информация, за да даваме повече информация за престъпленията, да провеждаме разяснителна кампания, да се засиля правоприлагащите мерки спрямо тези престъпления и извършваме обучение на непроцесните организации, които работят по места в страните, където се извършват такива престъпления. Екологичните престъпления. Що е екологично престъпление? Има много определения. Най-общата е незаконна търговия на е, животни, контрабанда на озоноразрушаващи вещества, незаконна търговия на опасни отпадъци, незаконна сеча, търговия с открадна дървен материал и на последно място незаконен, нерегламентиран, недокладван риболов. Първите три категории са обхванати от международни конвенции. По, за първия вид СИТЕС, Конвенцията за търговия с а, застрашени видове, втори Киото, протокол от Киото и на по третия конвенцията от а, Базел. Незаконния риболов за него няма международна конвенция. За първия вид престъпления примери Търговия с много видове, да речеме с тигъра, много малко тигри са останали по света. Кожа от тигър може да докара до 20 000 долара на пазар, да речем в Азия. Озон разрусяващи вещества и контрабанда с тях. Извършва се търговия и с такива вещества, колкото и странно да е това. Разви се пазара за такива химикали. През 90-те години 20% от хлорофлоровъглеродите въглеродите са се търгували на черния пазар. Незаконната сеч – основен проблем в много части на света, особено в басейна на река Амазон, Конго, в Юго-Источна Азия, няма международна уредба на проблема, 15 милиарда долара годишно се губят от развиващите се страни. До сега имаме главно регионални инициативи въздействия, имат общо въздействие този тип престъпления. Незаконния риболов и сеч е кражба на природни ресурси. Това лишава местното население от прехрана. Екологичните престъпления, контрабандата на дървен материал води до много корупция, митнически служители, гранични служители и това е в ущърп на правовия ред. Тези престъпления влушават климатичните изменения. 20 на 100 от емисиите парникови газове са от обезлисяване. Озонно разрушаващи вещества са също и глобални а, е, вещества, които се отразяват върху климата. Има въздействие върху човешкото здраве. Изтъняването на озоновия слой вреди на всеки озоновата дупка влияе на хората, на производителността и така нататък. Отпадъците, електронните отпадъци с токсични вещества, когато се изхвърлят в страни, това се отразява, ако се щупат контейнерите на подпочвените води, стига се до замърсяване и така нататък. Заплаха за биоразнообразието, за екосистемите, незаконната сеч заплашва нивото на подпочвените води и така нататък. Незаконната търговия в ущърп на законната търговия, тези, които се опитват да извършват законната търговия на дървен материал, са изложени на благоприятното влияние на по-низките цени от незаконния дървен материал. Характеристика. Тези престъпления се считат, че не водят до жертви. Нямаме незабавни жертви, както при трафик на хора. Но при тези престъпления може да се каже, че има много жертви. Ако се стенява озонния слой, това влияе на всички. Климатичните промени влияят на всички. Има нисък, ниско приоритизиране на тези престъпления, защото схващането е, че няма жертви. Но трябва да кажа, че в Камбоджа, в Бразилия Екозащитниците също са обект на убийства. Хората са засегнати от тези престъпления. Нисък е риск от, от залавяне при тези престъпления, големи са печалбите. Корупцията е основен двигател тези престъпления имат истински транснационален, трансграничен характер. Много лица в страни трябва да се за да се премести един продукт от една страна в друга, да стигне до съответния пазар. Тези престъпления наистина са предизвикателство за правоохранителните органи. Малко статистика. Ето е статистика, която съм е проверил по първия за животните 7 милиарда долари, незаконна сеч 15 милиарда долари, опасни отпадъци 12 милиарда долара годишно, незаконен риболов 4 милиарда, озонно разрушаващи вещества 300 милиона долара. Независимо дали е точна информацията или не, мисля, че основната идея е ясна. Милиарди долари е печалбата от неизвършителите извършителите на екологични престъпления. Примери – нисък риск. Преди няколко години имахме случай, контейнер, смятахме, че има контрабанда на слонова кост, Интерпол спря контейнера, 6 тона слонова кост, хиляди долара струва. Глобата на вносителя е 2000 долара. транснационална престъпност, трансгранична престъпност. Има едно дърво, мербао, хубаво използва се за подове на стилки, контрабанда на това дърво от Папуа, Индонезия към Китай. 300 000 кубически метра месечно. Около 15 такива кораба, които виждате, всеки месец да отиват до Китай. Престъпната група е много организирана, ползва се с военна защита, военни от Джакарта и Папуа стоят зад дейността. Корабите са нети от брокер в Сингапур. Използвани са банки, които да заплащат в Хонг-Конг. Много от продуктите стигат до пазарите на Европейския съюз и САЩ. Доста международен, транснационален характер има всичко това. Няколко примера за Европа за да навлезем в конкретика за Европа. Европейския съюз внася около 3 дървен материал, незаконно изсечен дървен материал на стойност 3 милиарда евро. 16% от всичките дървени продукти, които влизат на пазара, са незаконни. Реакцията на Европейския съюз, така наречената политика за правоприлагане сферата на горското стопанство, управление и търговия, тя засяга страните, където се извършва сечта. Друг важен аспект е създаването на нов регламент за дървения материал, който влиза от април 2013. За първи път се криминализира вноса на незаконно добит дървен материал в Европа. Притеснението се как ще се реализира, изпълнява този нормативен акт. Но политиката е добра, Както казах, при екологичните престъпления на думи всичко звучи хубаво, но проблема е с изпълнението, което не отговаря на записането. Електронните отпадъци, вид опасни отпадъци, най-бързо развиващи се тип отпадъци в света, с научно-техническия прогрес, много често се изхвърлят такива отпадъци. Някои могат да се рециклират, но много от тях се изхвърлят. Компютри и така нататък. Европейския съюз произвежда около 8 милиард, милиона тона такива отпадъци годишно, 75% от тях са безотчетни. По директивата за електронните отпадъци има строги правила и директивата за транспорта на отпадъци. Там се казва какво може да се транспортира щупено електронно оборудване, не може да се транспортира извън страни от ОИСР, е, но много често се случва. То стига до Западна Африка и Азия, където много често се чупат контейнерите, се стига до замърсяване. Замърсява се земята на много места, например в Южен Китай. Реакцията на Европа е създаването на мрежата Impel, професионалисти, които работят с, с, с опасните отпадъци. Директивата за електронните отпадъци бе подсилена тази година. Въвежда се изискване да се извърши проба на стоката преди износ, за да се види дали наистина е отпадък. Ролята на Обединеното кралство за електронните отпадъци. Взехме някои стари телевизори, компютърни екрани, раз... щупихме ги, сложихме проследяващо устройство вътре – И вижте, тук за този телевизор получихме сигнал от Гана. Телевизора не трябваше да напуска територията на Европейския съюз, се оказва в Гана. И вижте какво е положението, което е много опасно за околната среда. Европа, озонно разрушаващи вещества, това са химикали, които все още често се използват. Постепенно се изваждат употреба, за да се защити озоновия слой. Най-големият случай е в Европа от 1997 година германски брокер Тайфун е установено, че внася 80 контейнера от Китай такива хлор, въглеводороди. Германският прокурор се е опитал да сключи споразумение с страните, където е изпратена пратката, но не стана, нямаше успех и единствено наказателното преследване касаеше германския брокер. Хлорофлоровъглеводородите много се търсят, особено в хладилната техника забраната за внос и продажба в Европейския съюз е от 2010 година. Все още има търсене на такива химикали, но няма установени случаи с незаконна търговия, освен един, което е малко странно. В други части на света, при сходни условия, Америка, да речем, се изимат стотици тонове такива химикали. В Китай също 20 тона има само задържани такива вещества на руско-финландската граница миналата година. Тук не се вижда хубаво, това е мрежата на лицата, които участват в контрабандната на такива вещества от Китай към Русия. Посредника е брокер от Обединеното кралство, който се занимава с такава търговия от средата на 90-те години. Тоест, ако човек не разбие тази престъпност, хората продължават да извършват такива престъпления. Аз очертах мащаба на екологичните престъпления и защо те са много сериозни. Дадох примери от Европа. предизвикателствата, мащаба на глобалната търговия, натиска върху митническите служби бързо да освобождават митнически стоката и така нататък. Ако се проверяват 5% от контейнерите, много хубаво, предполагам, се проверяват само 1 или 2%. Много често има липса на политическа воля, не се гледа сериозно на тези престъпления, все още има пречки пред ефикасното трансгранично сътрудничество. Днес чухме добри примери от Интерпол, Олаф, но по много части на света все още има проблем с юрисдикцията. За престъпниците е лесно, но ние, за да преодолеем границите, не трябва много усилия. И много често не се стига до наказателно преследване. Всичко приключва с конфискацията. Така че ние трябва да обърнем внимание на правоприлагащите мерки, които се основават на оперативна информация. Трябва по-добре да се извършва полицейската дейност. Например, Агенцията по околна среда много се критикува в пресата от електронни отпадъци, които отиват в Гана или в Нигерия. Ние започнахме да използваме техники, които се използват при други престъпления, например информация за движението на контейнерите, което доведе до повече разкриване и конфискация. В някои части на Европа има специализирани екипи за екологични престъпления. Това е добра практика, например в Холандия. Имаме регионални инициативи, както вече казах, мрежата Impel, която се сътрудничи с партньори от Азия и с бавни темпове и в международен план има напредък, гледа се по-сериозно на тези престъпления. Има координирани операции, да речеме операция Деметър за опасни отпадъци, координирана от Интерпол. Тук участваха митнически служители с морски транспорт, пратки по море на отпадъци. Интерпол също има и системата EcoMessage за изпращане на съобщения между държавите. Така че малко по малко се увеличава международното сътрудничество. Защо екологичното престъпление е важно? Има едно място, Монкай, на китайско-вьетнамската граница, на север от Ханой. Провинцията в Китай се казва Гуанши. Това място е плетеница от престъпление. 65 на 100 от трафика на хора към Виетнам се осъществява там. И също и трафика на дива флора и фауна. Това са предизвикателствата. Благодаря. Благодаря на господин Нюман. Сега за 15 минути давам думата на Стефано Чефани, заместник председател на Леган Биенти. Grazie, Presidente, grazie dell'invito a tutta. Благодаря, благодаря за поканата на цялата комисия. С това си изказване искаме да ви разкажем какъв е опита на нашата асоциация, както и на работната група, която създадахме последните години в Италия около дейностите, които ще ни дадат възможност да говорим за екомафиите в нашата страна. През 1994 година Лега Амбиенте всъщност създаде своята обсерватория, която е в Рим, но работи заедно с нашите хиляда други наши а, приятели, адвокати и така нататък. През 1994 година всъщност за първи път публикувахме и първия си доклад за екомафиите. От 1997 година вече това стана годишен доклад на нашата организация. Лега Амбиенте, за да изготви този доклад, си сътрудничи и координира дойността на всички правоохранителни органи, също така с съдиите, прокурорите, от местните прокуратури, след това Националната прокуратура, която се занимава с мафията. От 1995-та година в, парламента на Италия има една анкетна комисия, която се занимава точно с такъв тип престъпления. Сътрудничим си също с агенция Митници, който е един много важен субект за нас, за да има контрол най-вече по пристанищата. Става дума за съвместна работа между неправителствени организации и публични институции. Това е един, според мен, уникален пример, що се отнася до сътрудничество. Екомафия е един термин, който ние всъщност изковахме 1994 година. Пет години по-късно влезе в Дзингарели, е най-големия речник на италиански език. Две години по-късно една друга дума, която ние изковахме, еко-чудовище, еко-мостро, става дума за много грозни сгради, които са незаконни, които пречат на околната среда. Questo nostro lavoro тази наша работа вече за 19 път ще извършваме. 2012 излезе нашия доклад на 4 юли. Госпожа Алфано, председател на нашата комисия, присъства на нашата инициатива, организирана от нас, прокуратурата, която се бори с мафията, както и борбата срещу престъплението с отпадици, както и анкетната комисия в, Европ... в Италианския парламент. Това е синтез на всички данни. Миналата година в Италия са извършени около 33 000 престъпления, 4 на всеки час, почти 2011. 305 човека са арестувани, 27 000 души е, са били обект на оплаквания или жалби, иззети са около 8 000 е, случаи. 296 мафиотски кланове се интересуват от този тип престъпления и за тази година сме, е, смятаме, че бизнеса на екомафиите за 2011 възлиза на над 16 милиарда евро. Много интересни данни а, една константа в тези 18 години, в които ние се занимаваме с екомафиите. Миналата година 48% от екологичните престъпления са извършени в четирите традиционни мафиотски региона в Италия, Кампания, Калабрия, Пулия и Сицилия. Това е, е виждате тук разпределение а, на тази а, графика. Виждате престъпления, свързани е, с е, отпадъците, след това престъпления, свързани с животни, палежи, една характеристика много важна на престъпленията, извършени от екомафите, след това контрабанда с археологични а, е, находки. Незаконните постройки в Италия 2011 година Установени са 27 такива незаконни сгради в нашата страна. Това е един сектор, който гарантира на екомафите 2 милиарда евро постъпления всяка година. Виждате, е, че над 6500 престъпления са установени от е, полицията. Ето ви тук една снимка от Пицосела е, до Палермо Сицилия. Ето ви друга сграда. Скелет останало тази сграда. 25 години вече стои там, в зоната на Амалфи, един от най-красивите райони на Италия. Една друга сграда, която е построена на плажа. Междувременно морето е излязло по-напред и както виждате е в средата на морето почти. А това са 3000 а, постройки незаконни в Пуля. Това е национален парк Гаргано, където не може да се строи и огромна част от брега по този начин е изядена. Други престъпления са описани в нашия доклад. в миналата година имате палежи в горите, престъпления срещу защитени видове. има голямо увеличение в сравнение с 2010 година на кражбите, както и контрабандата с археологични находки както са установени около 14 000 престъпления, що се отнася до продоволствения сектор, т.е. мафиотски организации, за съжаление, дори в този сектор играят е, голяма роля. След това е, отпадъците. Ето ви данни, които са за производството на специални отпадъци в Италия от 1997 до 2006. В първата колона виждате специалните отпадъци в милиони тонове. Най-вече промишлени отпадъци за всяка година. Във втората колана виждате отпадъците, които биват изпратени в законни предприятия за обработка на отпадни. Разликата между двете виждате как, че а, е, отива някъде. Т.е. има разлика между тези, които официално се обработват и тези, които са били произведени. Ние сме го а, разделили и ако вземем разликата в тонове, всяка година от 1997 до 2006 в Италия се ражда нова планина отпадъци и то специални отпадъци, които не са отишли в авторизирани предприятия или сметища. 2006 година специалните отпадъци, които не са били обработени по правен, извинете, по законен път, са 31 милиона тона опасни отпадъци, които всъщност, ако ги погледнете така, трябва да бъдат разположени на 30 000 квадратни метра и пред това всъщност възлиза на една една планина, висока колкото вулкана Етна в Сицилия. Това е само за една година. Последните две години в нашия доклад по друг начин представяме нещата, що се отнася до отпадъците, които биват а, законово обработвани, взимайки официалните данни, ме установили трафик на отпадъци от а, разследванията от 2010 до 2011 изчезнали са във въздуха 2,4 милиона тона специални отпадъци. Не всички следствени действия са довели до конкретика а, на тези данни. Има, нека да вземем дори само тези 2,4 милиона тона. И ако си ги представим, качени на тирове от 25 тона всеки, ето, вижте, получава се една опашка от над 96 000 тирове, които са по а, нашите пътища и биха създали една опашка от Реджо Калабрия до Сен Мориц в а, Швейцария. Къде отиват тези специални а, предприятия? Ето ви кампания. Ето тук имате от клана Казертано организиране на смедище. Това е тяхна земя. Ето тук те я пълнят с отпадъци. Вече не се вижда нищо. Отдолу а, има много отпадъци, които а, замърсяват подпочните води. Това е също един такъв тип сметище. Това не са планини, между другото. Това са планини от а, такъв тип обработени отпадъци в Пуля, в Фоджа. Това са индустриални отпадъци, които идват най-вече от Северна Италия. Ето, вече сме в Северна Италия, в Милано. Една индустриална постойка, пълна с отпадъци, а долу Лацио, Палиано, провинция Фрозиноне, където имате а, такъв тип про, вид отпадъци. Кротоне Калабрия. Отново индустриални отпадъци от 90-те години, произведени от една, едно държавно предприятие. Ето ви отпадъци, които вече в сметището са законно обработени и са обаче разхвърляни върху земеделска площ. Витерболацио. И тук един хангар пълен с отпадъци. Казерта, кампания – това също е незаконно сметище. Ето, това е тир, тук долу. Представете си колко е голямо, ако това е тир. В Италия от 2001 година съществува един закон, който се бори срещу незаконното е, е, изхвърляне на отпадъци. И този закон се оказа много ефикасен, защото даде възможност на прокуратурата да арестува, да дава съдебни поръчки в чужбина, да използва подслушване на телефони. До 2001 година това не можеше да се прави, защото престъплението, незаконен трафик на престъпление, сега беше по-малка простъпка. Сега вече този тип престъпление е много по-сериозно и за това можем вече да използваме тези ефикасни следствени инструменти. От 2002 до сега сме го използвали в над 199 престъпления и над 1200 трафиканти на отпадъци са били арестувани. Над 600 на дружества са участвали, 30 и 20, 23 извинете, са случаите на международен трафик – и към 10 държави в Европа. Uh, per quanto riguarda il 2000... За 2011 година, благодарение на сътрудничеството с агенция Митници, бяха прихванати над 7000 тона на опасни отпадъци които тръгват за чужбина, най-вече към Африка. Последните години незаконният трафик сега е, върви на изток, най-вече Китай и Хонг-Конг защото те проявяват най-голям интерес на, към незаконния износ на отпадъци. Ето ви отпадъците, които са били иззети при трафика им. Виждате пластмасата 38%, металите 48,4%. Голямата част от отпадъците, които биват прихванати, това са основните видове, на които има най-голям трафик. Както казах преди, преди всичко това върви най-вече към Китай, поне следствените действия водят до такива изводи за международен трафик, други пък следствени действия смятат, че те отиват в Хонг-Конг или пък Италия се използва като а, една от страните на триъгълника. Русия, Италия, Хонг-Конг, Израел, Италия, Холандия. Тоест, ставаме страна на транзит на такъв тип отпадъци, които отиват нататък. И заключителните ми думи. Това, което става ясно от работата и анализа ни, е, че е изключително важно да има адекватна нормативна рамка, която да даде възможност да се борим срещу екопрестъпленията с наказателни действия. Европейския съюз минали през предходните години прие тази директива. 2010 бе транспонирана в Италия като че ли обаче тя бе транспонирана зле. Директивата не бе много ясна, но всъщност там се казваше, че трябва тези престъпления да бъдат преследвани по наказателен път. И ето това е правилният път, дори и в Италия. Трябва да се подсилят контролните действия на всичките агенции, които се занимават с контрол по спедиция, както и митниците. Трябва да се подсилят също така и действията на европейските агенции, като Евроюст, Европол и други. Още нещо и наистина приключвам, което смятам, че е важно и трябва да ви го разкажа, е, че системата за борба с тези незаконни действия е много важно да познава добре престъпния свят, да знае какво се случва, което пък означава да се събере цялата информация, информация, която може да дойде от неправителствени организации и от всички правителствени а, органи, прокуратурата и така нататък. Всеки един от тях може да даде своята информация, които като се използват заедно, биха могли да начертаят една картина, която ще даде възможност на политиката да изготви общи норми за борба, но е важно също така и за онези, които разследват, които се борят срещу всичко това, за да можете да се борят наистина с тях. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря на заместник-председателя на Лега Амбиенте. Сега давам веднага думата за две минути на докладчика господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Изслушах е, и двете изказвания и минавам към въпросите. Първо към господин Нюман. Що се отнася до въпроса за екопрестъпленията? говорихте за риболова. Незаконния риболов, не, неправомерния риболов. Искам и се да науча нещо повече по тази тема, защото последните месеци това е много важно. Случва се и в Средиземноморието с някои инициативи, по-специално на Китай, които като че ли нарушават нормалния риболов в тази зона, но и в други териториални води. На господин Чафани един друг въпрос. За екомафиите, екочудовищата. Наистина по този начин се нарушава равновесието. Говорихте конкретно за трансгранични престъпления, тези триъгълници от дестинации, прехвърляния на някои от една зона в друга. Споменахте огромни цифри, някои престъпления в Италия. Но със сигурност това може да се повтори и другаде. Злоупотребата обаче с разрешителни за строителства и от мафиите, но и продоволствената мафия също. Какви възможности имате вие да се борите? Може ли да ни представите един цялостен подход в Европейски съюз? Говорихте за тази директива, която Националния парламент е транспониран и че това не отговаря точно на директивата. Този вододел като че ли се увеличава и то увеличава проблемите. Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря за Алде, господин Ньютон Дан. Thanks. Um, lost the microphone. It's been a long day. Um, first of all, um... Най-напред към господин Нюман. Беше много интересно, но най-напред, кой финансира вашата агенция? Вие казахте неправителствена организация, добре, но е, просто откъде идват средствата? И сега за, за халу, халоните и хлорфлор въглеводородите Всъщност, как се трансформират те в аерозоли или как се пренасят те, защото това са опасни вещества. На трето място. Това място в Китай, Монкай, как се пише? И е, подкрепяте ли идеята за едно европейско ЦРУ? Защото Агенциите трябва, за да изпълняват трансгранични дейности и сътрудничество, трябва да преминат през много сложни процедури. Сега към господин Шафани и благодаря за вашата презентация. Това, което ми направи голямо впечатление, беше, че според цифрите 29, се случва, 29 са броя на екопрестъпленията всяка година. Извинявайте, 92. 92. Оказва се, че е, престъпниците си живеят живота, почти нямат, печелят много, а почти нямат шанс да ги арестуват. Фактът, че вие започвате да набирате преднина, на какво се дължи? Те просто не отвръщат или какво се случва? А, отпадъците, които отиват в Китай, какво правят китайците с тези отпадъци? Те рециклират ли ги или, или просто ги закопават в земята и плащат да ги закопават? Госпожа Матя. Благодаря, госпожо председател. Вие ни представихте един чудесен доклад, що се отнася особено за защитените видове. Това е огромна драма, когато слонове бъдат убивани, колени от браконьери, само заради слоновата кост. И то само заради техните бивни и бивните биват разпространяване на африканския или на китайския пазар. Смята се тези бивни за животинска диагра. Тези животни в някои страни се убиват, а на други места само им се от, отрязват бивните би било хубаво да ни кажете повече за борбата срещу браконьерите. Какво може да се направи, за да се, за да се предотврати, да се прекрати тази ужасяваща практика? Е, към другия колега, е, положението в Италия е, наистина буди загриженост. Тези снимки, които ни представихте, бяха много убедителни. Може би трябва да се бойкотира отпуската в Италия, докато не се спре тази екокриминалност. Естествено, знаем, че и в други държави има такива случаи, но не би трябвало да се допуска да има престъпление срещу природата. А как се почистват тези замърсени зони. Това е въпросът ми към вас. Правите ли нещо, за да се почистят тези зони? Господин Сендеркарт. Благодаря. Това бяха два много интересни доклада. Господин Нюман ни показа този пример с този екран, който има проследяващо устройство и който изведнъж се оказва в Гана. Може ли накратко да ни обясните какво се случва след предаването на вторични суровини на този телевизор в Англия и е, целият път който телевизора извървява Догана. Е, кой е посредникът и какво печели този посредник? Добре, може би от телевизора ще се е, ще се вземат някои от металите, но а, може би има повече пари а, е, в тази дейност, нелегална дейност. Госпожа Борселино. Благодаря. Аз благодаря за тези ясни презентации, но искам да отбележа нещо. Тази сутрин говорихме за различните маршрути за трафика с дрога. Има ли такива маршрути и за отпадъците? Могат ли те да бъдат проследени? Защото ако е така, ако е наистина вярно това, което ни каза господин от Италия, това е нещо наистина много трагично, много отрицателно. Но от друга страна, тези планини от отпадъци не са толкова видими. Има нелегални депонии, но за нас е интересно да знаем какво е количеството на нелегалните отпадъци, откъде идват те, къде се продават и кой ги продава. Знаете ли това? Имаме и този важен инструмент, е, това криминално деяние, имам предвид, което ще се въведе, т.е в някои европейски страни това деяние е инкриминирано. Това го знаем, а именно търговията с, с отпадъци. Легамбиенте е свършила много добра, важна работа в Италия. И това е добра практика. Трябва да се популяризира сред Европа, защото по този начин е, ние не знаем в крайна сметка къде отиват отпадъците, ако нещата се случват само в Италия. Те трябва да се проследяват и извън Италия. Следващият оратор. Благодаря. Аз имам следният въпрос. Ти за тези 10 европейски страни, Китай и Русия, които използват Китай и Русия като посредници, то Италия в крайна сметка се оказва като платформа, като трамплин за продаването за търговията на тези отпадъци. Каква е ролята на Италия всъщност? Това е въпросът ми. Ролята на Италия в търговията с отпадъци. Къде се намират, къде биват обезпечени тези нелегални отпадъци? В депониите, в сметищата, на сметищата или на границите, на пристанищата? Вторият ми въпрос за сега рибарството. Китайските кораби се движат къде? В Мавритания или в, южния, в южната част? Къде ловуват? В южните морета? А и тези нелегални постройки. Това го има и в Испания. Е, видяхме цяло селище, което е построено незаконно. Когато се установи, че това са нелегални постройки и селища. Какво се случва с тях? Те трябва ли да бъдат разрушени? Властите какво правят? Има ли някаква правна база, на която човек може да се опре и да се процедира по-нататък? А могат ли и гражданите да подадат сигнал когато видят, че има нелегален строеж? И как се третира този сигнал? Какъв е пътя при вас? Справния път. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици за изключително интересната информация, която чухме днес. Първият ми въпрос е обърнат и към двамата. Всъщност искам да знае малко повече за статута на техните организации, ако правилно съм разбрала, това са граждански организации и в този смисъл бих искала да знае малко повече как взаимодействат с официалните институции, с магистратите, с изпълнителната власт, с законодателната власт в съответните държави, тъй като а, един от големите проблеми, свързан с гражданските общества, е това, че а, те са отрязани от достъп до такава информация и много трудно я получават. Втория ми въпрос е обърнат към господин Чифани, нещо много специално – чухме много интересни факти за това къде отиват опасните отпадъци, за международните вериги и свързани с тях, за мафията, която печели достатъчно много от тези отпадъци. Беше споменато включително името на моята страна, на България. Но кажете какви мерки се вземат, за, да се прекрати този трафик? имат ли успех тези мерки и има ли някакво общо европейско законодателство, на което вие се позовавате и действате и доколко срещате а, ответна реакция от правителствата на тези страни? Grazie onorevole Iotova. Prima di dare la parola ai nostri ospiti volevo anch'io fare una osservazione. Преди нашите гости да зададат въпрос, аз също искам да попитам нещо. Всъщност, е, господин Стефано, вие казахте, вие ни показахте само част от е, истината. Има и по-ужасяващи примери. Например, е, това, което се случи в, в, в Валеде Темпле и Ачетенто, има и други области, други територии, къде се случват много страшни неща. При Палермо има една планина. Там се строят къщи от мафията. Нелегално, незаконно. а Легамбиенте е разкрила някои неща. Това е чудесно. Установи се, че екопрестъпленията са трансграничен феномен. Има доклад за организираната престъпност, прият на, 5, на 25 октомври миналата година. И вследствие на този факт имаме възможността да популяризираме и да следим те положителните събития и да изискваме екопрестъпленията да се инкриминират. Има различни, има редица трансгранични екопрестъпления, които са разследвани вече. И това е положително. Това, с, това, е, трябва, с това трябва да се занимава нашата комисия. Над това трябва да работим. Сега, в Италия има наказателна процедура за това, тъй като там, е, тъй като Италия не се придържа към е, директивата за отпадъците и за някои други законодателни актове. А това, което каза госпожа Борселино, къде е наистина крайната спирка на тези отпадъци? Аз Говорих с Франческо Пигоньоти, е, Той е печелил много от търговията с отпадъци и аз го попитах. Дали той може да ми каже нещо за капацитетите на Камора? Той ми даде един отговор, който намеква, че всичко се свежда до корупция. Ясно е, че от е, търговия с отпадъци се печелят огромни суми пари. Той ми каза, попитайте се сами, защо Камора се занимава с тези неща. Това е единствено възможно, защото част от институциите са корумпирани. Това беше неговият отговор. А сега господин Нюман има думата за 5-минутен отговор. Many thanks for the questions. Um... Благодаря за въпросите. Сега за нелегалното рибарство. Ние сме се свързвали с някои от групите и аз мога да ви а, изпратя данните, които получихме от тях. Те са по-подробни и по-компетентни. Сега ние се финансираме от благотворителни източници, получаваме грантове от а, частни фундации, от правителствени организации. Това са нашите средства. Сега как работим ние с властите? Ние винаги се опитваме да споделяме информации с властите. Ние, нашата цел не е да подвеждаме нарушителите под отговорност. Ние винаги уведомяваме, изпращаме сигнали на властите независимо за къде става дума, за Америка, Индонезия, е, ние сме все пак неправителствена организация и даваме възможност на властите да си свършат е, работата. Монкай, е, то се пише Монкай и е на границата на Китай и Виетнам. дивните, е, слоновата кост. Има споразумение от миналите години, е, че, е, а, е, че да има експериментална легална търговия с слонова кост за Китай и Япония и мисля, че тази търговия стимулира пазара. И миналата година беше най-ужасната година след 80-те години. Имаше най-много обезпечени и конфискации на слонова кост. Сега за браконьерството. Наистина а, обхватът е огромен. Това са цели банди, които са много добре организирани, например Мозамбик. те оперират на границата на Мозамбик и Понякога те са облечени в униформи, използват много напреднали оръжия, хеликоптери и те са много добре съоръжени. Така че те представляват наистина голяма опасност за дивите животни. Тук естествено корупцията играе също една голяма роля. Ние се опитваме в Европейския съюз да няма легална търговия с бивни. Сега по отношение на електронните отпадъци. Ние сме публикували доклада на нашата интернетна страница. Това, което видяхме, има поддоставчици и местни власти, които всъщност използват поддоставчици за, изтегля... за извозването на електронните отпадъци и така се случват, е, така се, така се получава цяла една верига. А, идеята е, че ако се из, извозят отпадъците, не се плащат е, такса за рециклиране. Това е една, един, един вид системна грешка, бих казал, за, на цялата система. Това е от моя страна. Благодаря сега, господин Чафани, давам думата. Тръгвам от въпроса на господин Яколино. Какво ще направи Европа, за да се намалее броя на тези феномени. Директивата, която бе прията, е отличен инструмент. Някои обаче престъпления, които са свързани с конкретни държави, не са включени в Европейската директива като например незаконните постройки. Това наистина се случва в нашата страна много, но пък и по цялото Средиземноморие. И не е добре описано това там в директивата, както например незаконното управление на едно сметище или на а, такъв тип а, места. В някои зони на нашата страна има много такива места, където се копае и след това там се изхвърлят отпадъци. Това не е записано в Европейската директива. Това, което може да направи Европа е да види как точно е трансфор... транспонирана директива в всички държави членки. За съжаление, аз го казвам, е, Италия не го е направила по добър начин. 90 престъпления на ден, 300 ареста само в Италия. Това идва от факта, че всички екопрестъпления а, са простъпки в Италия. Само незаконният трафик на престъпления е престъп... на, извинете, на отпадъци е престъпление. И тогава, съответно, силите могат да арестуват трафикантите. Не можете да го направите обаче с хора, които примерно строят незаконни а, постройки на плажа или пък а, някоя стара мина а, използват. Тоест, това са простъпки, а не престъпления. Показах ви много ясни цифри. Ние сме изключително красива страна и като видите такова нещо, просто е потрясаващо. За туризма няма проблем, не се притеснявайте. Европейските фондове за мелиориране на тези зони са били използвани а, за замърсени зони, за тяхното прочистване, но независимо дали са замърсени от промишлени отпадъци, както на снимките, или пък въобще е имало производство, което е замърсявало, всичките тези мелиоративни действия са много бавни. Средства има, но явно ние не управляваме добре европейските фондове в Италия. Не винаги успяваме адекватно да разходваме средствата за целите, които първоначално сме си представили. След това господин Борселино ми зададе въпрос какво се случва с тези отпадъци, които са обект на трафик. Разбира се, че няма такива опашки по а, шосетата. Хвърлят ги където им падне. Например, понякога ги хвърлят на полетата или пък ги а, смесват с цимента и след това го продават като цимент или бетон. А, или пък на незаконни сметища, тези планини, които ви показах. Извинете, исках само да кажа, или ги хвърлят в морето. Да, точно така, хвърлят ги в морето и, и това е ужасяващо. Ще да го кажа накрая, но благодаря наистина, че го споменахте, а, госпожо Алфано. В миналото сме виждали, например, кораби, които са били пълни с отпадъци 90-те години и след това този кораб бива потопен в Средиземноморно, Средиземноморско, Средиземноморието, извинете, или в Адриатическо море. Престъпният състав, който така добре бе замислен и ви е записан 2001 година, е нещо, което не съществува в другите европейски държави. Това го каза и госпожа Алфано. Наистина е добре да бъде проучено внимателно, защото е пример, който трябва да бъде повторен в другите европейски държави. Господин Борселино говори за това и ме пита какво правим в другите части на Европа. Или някой друг има ли подобна дейност? Ми няма като че ли. Информацията Както казах, нашия доклад е, е се изготвя заедно с прокуратурата, с парламента, с италианското правителство, неправителствени организации, т.е. имаме много странна начин на работа. Институции и неправителствени организации, които работят заедно. Аз не съм чул някъде другаде такова тясно сътрудничество да се извършва някъде другаде. Мисля, че сме за пример, който трябва да бъде повтарян е, и на европейско ниво. Ние сме ли платформа за такъв тип престъпления, питате вие. Използвайки закона, който всъщност има престъпен състав за такъв трафик на престъпления, познава много добре трафика в страната си на отпадъци. Подобни феномени най-вероятно има и в други европейски държави, но те не използват същия инструмент за провеждане следствени действия, които да им дадат, който да им даде възможност такава ясна снимка да имат на това, което се случват а, в техните страни. Какво се случва с незаконните постройки? В закона ясно е казано, общините трябва да бутнат тези сгради. Европейските, а, извинете, италианските общини обаче не ги бутат. Дори когато има такива сгради, като тези, които ви показах. В Палермо, в Апицела, или когато се знае, че мафиотски клан е организирал, както това сметище, което ви показах. Неправителствена организация, която работи в много добро сътрудничество с институциите, наистина е нещо много специално. И накрая имаше един въпрос от госпожа Алфано. Отчасти ви отговорих престъпния състав, наистина, според мен, трябва да бъде изнесен в другите държави. И това е голяма услуга за нашата страна, според мен. Това е очевидно. Особено като сме предвид какво се случваше в миналото. С индустриалните и с другите радиоактивните отпадъци. Имаше тясно сътрудничество между мафиотските организации, както и част от а, правителствените структури. Изхвърляха се токсични отпадъци, пълнеха се кораби с тях. Казах ви, те пота, биват потопявани в Средиземно море. Тоест имате корумпирани лица сред администрацията, те работят заедно с мафиите и това води до природни бедствия. В случая тези трагедии, които ви говоря, но това вече като че ли не се случва толкова много. А, и понякога много трудно се открива кои са тези лица, защото част от доказателствата, уликите, като че ли не издържат а, а, пробата на съда. Благодаря на вас, благодаря господин Нюман. Също така soprattutto per eh, averci esposto la vostra, il vostro punto di vista, la vostra... Благодаря, че изложихте своето становище. Въпросите на колегите бяха много, което показва интереса на нашата комисия. И накрая, съвсем накратко, господин Ньютон Дон. Oh, I just put my finger up in the hope, but thank you very much, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Господин Нюман не отговори на моя въпрос. Мислите ли, че Европейско ФБР ще помогне? Искам отговори от двамата колеги на президиума. Всеки механизъм, който ще подпомогне трансграничното сътрудничество за борба с престъпността е полезен, като ФБР. Всеки такъв инструмент, защото тези престъпления са трансгранични, а правоприлагането не е трансгранично. Yes, my, um, mi pregunta, my question concerning the, um, um the, the citizens' uh, denunciation, I mean that are there... Въпросът ми касаеше гражданите. Може ли гражданите сами да сигнализират за такива престъпления? Има ли някаква такава стратегия? Per quanto ci sui crimini Що се отнася до обсерваторията, която ние създадахме 1994 година за наблюдаване на такива престъпления, искахме тази обсерватория точно да бъде едно място, което да получава оплаквания сигнали от името на гражданите. Лега Амбиенте беше активна част при представянето на тази информация след това на институциите, т.е. да предадем сигналите на гражданите на институциите. И отчасти, според мен, дадаха възможност гражданите да бъдат много по-чувствителни и станахме един субект, който получава сигнали за конкретни факти. И тази информация използвахме. Отчасти за да включим в този доклад за екомафиите, от друга страна за да сигнализираме на правоохранителните органи, които оттам наследне вече предприемат оперативни действия и а, установяват има ли а, нарушение на закона или не. Благодаря, казва председателката. Отново ви благодаря. Имайки предвид последното, което каза госпожа Аяла Сендер. Във вашия доклад цитирате нещо много важно, че вие сте признати като ответник по един процес, който осъди Барчелона Просеглото, един клан в Месина в Сицилия. Тоест, вие бяхте страна по делото, а, защото предоставихте информация. Нато взехте сериозна позиция, сигнализирахте, извършвахте мониторинг, предоставихте улики. Благодаря. Благодаря. Dunque adesso noi continuiamo con l'ultimo cluster и така, последните ни изказвания. Ще дам... Ще помоля Дон Луиджи Чотти да вземе думата първо да седне до нас. Той ще говори за подкрепа на жертвите на организирана престъпност. Perfetto, грация. Allora, grazie a Don Luigi Ciotti. Ehm, L'attività di Libera е un'attività... Дейността на организацията Либера е дейност 360 градуса, т.е. покрива всичко. Настанието на координаторите трябваше да предложим гости за точно тази част, която подкрепя жертвите. Аз предложих Дон Чоти. И всички се съгласиха с мен, което показва, колко е призната ролята на организацията Либера. Либера е една организация за борба с марфите. Март 1995 година е създадена, като целта е да се събуди гражданското общество, да се събуди то, за да се бори е, срещу мафията за свобода и справедливост и правда. Госпожа Бруселини е многогодишен председател на Либера. Аз а, точно с тази организация Либера направих първите си стъпки в борбата с мафиите. Това е една скала, една крепост в борбата срещу мафиите в Италия, както и отправна точка за всички жертви, невинни жертви на мафията. Тя е такава скала и е, при предоставяне на помощта най-вече на quello spazio che, che viene, eh, che può essere inquadrato come... На свидетелите, защото вие подкрепяте всички от тези граждани, които а, по този начин се борят срещу организираната престъпност. Господин Луиджи Чоти има 15 на минути, след това ще продължим по същия начин. Думата ще дам на координаторите на докладчика и след това отново на Дон Луиджи. Добър ден на всички. Както разбрахте, Либера е една организация, която координира. Това са хора, имена и цифри срещу мафията. Не само срещу мафията обаче, а и за създаване на а, правни субекти, за създаване на пътища и маршрути за борба а, към свободата. 1600 асоциации са част от нашата организация, големи, малки на национално ниво, които след това а, имат своя мрежа в своите територии. Огромна мрежа създадахме върху а, територията на цялата страна. През юни 2008 година тук в Брюксел Либера създаде над 120 такива и тук се създаде мрежата Европея. Те утре ще бъдат тук сред вас. Пътищата, които следваме в нашата страна, е, ни дават възможност да се докоснем до проблемите с мафиите, незаконните действия, корупцията. И решихме, че това е проблем, който не е проблем само в Италия. Това е проблем, който засяга цяла Европа и не само нея. И днеска, е, днес, извинете, Флер, който се роди на европейско ниво от Либера, по-настоящем има 44 големи представителства в Европа, 30 държави има негови представители. Голямо измерение, наистина. Тоест, нещата не са свързани само с Италия. Създадохме тази мрежа, която тръгва от Русия, преминават през Португалия, Испания, Гърция, Тоест, е, вижте целия континент. Третият важен елемент е свързан с трите големи цели, които си заложи Либера. Първата голяма цел, и ти много добре го представи е споменът и паметта. Ние сме отговорни за паметта, за всички онези близки на жертвите на мафиите. Тази памет трябва да се превърне в едно задължение, в един ангажимент и едно огромно внимание, което да се отдели на този проблем. Не говорим за тържества. Постоянно се празнуват различни неща. Стига, стига а, тържества. Не искаме тържества, не искаме празници. Искаме памета да стане двигател на колективното ни ежедневно желание за борба. Ние сме убедени, и това го създадахме за членовете на семейството, които в крайна сметка на гърба си се изнесли цялото това насилие, а, че памета да разказва, памета, спомените да стигнат до всички, за да може да правим а, разлика между доброто и злото, справедливото и несправедливото памета трябва да се създаде една нова култура на легалност, на законност, една култура на участие. Искахме да се създаде един ден в Италия, всяка година, в който да си спомняме за всички а, жертви на мафията. И то невинни такива. На първата годишнина на смъртта на Фалконе, на трагедията от Капаче. Там е една мъничка жена, облечена в черно, покрита и главата с черно, която в един момент имаше в цялата страна бе отбелязан този ден отново и той ми каза, тя ми каза, защо не споменават името на сина ми? Защо никой не говори за него? Ами, защото ще се каже, днес е годишнина от тази и тази трагедия и всички казват Фалконе, защото това е прокурора Фалконе. И казват всички онези, които а, умряха, докато го охраняваха. Но никой не ги казва по име всички тези момчета, които бяха охрана на Фалконе. И това достоинство на онези майки, жени, съпруги, дъщери, които са загубили скъп човек, е, трябва да бъде защитавана, защото те също, тези хора са умрели за демокрацията, е, за справедливостта, за правовия ред. Има едно внимание, което трябва да бъде обърнато на близките на тези хора. Затова не се иска веднъж годишно по площадите в Италия, в училищата, в фабриките, в общините, навсякъде, навсякъде да има такъв ден, в който да се отбележи. И това нещо нарасна. Бяхме 100 хиляди. Но в крайна сметка не е важно това, че сме 100 хиляди сме се събрали, защото се събират тези хора, тези семейства, но по този начин се събира част от Италия, но не само Италия. Защото Ливър иска да създаде една а, мрежа на жертвите на мафиите в цяла Европа, с същата сила, същите хора, с същото достоинство. Защото всички тези имена трябва да бъдат припомнени едно след друго и произнасяни в моята страна. Защото най-добрият начин да помним е всички 365 дни в годината да помним и да припомняме и да бъдем ангажирани, а не само да празнуваме, да отбелязваме, а всичко това да бъде един двигател за общия ни ангажимент. В този смисъл започнахме да организираме е, е, малки организации с цялата страна, които най-вече се правят от е, близки на жертвите на мафиите. Так, така се разраснаха нещата и в Европа. Отново ги правят близки на жертвите. Открихме, че година след година откриваме имена, защото няма регистър. Няма конкретен, точен регистър на жертвите. Това е много важно за паметта, за ангажимента ни и за вниманието, което обръщаме. Още нещо друго много важно за нас. Втората ни голяма цел е културата. Защото културата събужда съзнанието. Трябва да знаеш, за да можеш а, да осъзнаеш. Малко по малко искаме да стигнем до всички. Рита Борселино си го спомня добре, когато 98 година, ако не бъркам, комисията по правосъдие бе тук и тя трябваше да представи една разпоредба, една директива, която се изготвяше за борбата срещу престъпността. И за първи път дойдохме тук и се борихме. Борихме се, защото да не се записват само дейностите, свързани с съдебни и разследов... разследващи действия, а и да се включи елемента превенция и просветна дейност. И директивата включи такива текстове. Така че отдолу, от най-низките слоеве, асоциации, групи, семейства, хора, ето така искаме нашият скромен, скромен пример да се превърне в голям принос, който да доведе до промяна в историята на света. За това говоря на второ място за културата, познанията, знанията, защото това е всъщност и просветната дейност. И ето тук влизат училищата – не само да ги учим на законите, защото всички постоянно говорят, трябва да се познаят законите и най-вече нези, които нарушават законите, постоянно говорят, ао, трябва да се спазват законите, трябва да ги познаваме. Не, трябва да говорим за това как трябва да се образоваме и обучаваме да бъдем активни граждани, граждани, които навсякъде участват. Така че отговорността е отговорност не само да знаеш, но и да обучиш другия, за да знае правилата. По този начин е, човешкото същество расте и се развива. Образованието дава огромни възможности. Знам, че може да ви звучи като нещо дребно, но Либера днес работи в е, над 4000 училища. Това е проект, това е един път. По този начин образоваме и учители, създаваме нови инструменти. За нас също така е важно, че има 70 факултета в италианските университети, които са подписали протоколи за магистърски програми за студенти, които да участват. Ето това имам предвид под култура, познание, знание, осъзнаване. Ето ви възможността да се стигне до същността, голямото предизвикателство, културата. Образованието е най- добрата инвестиция на едно общество, което е отворено към бъдещето. Една инвестиция, която смята, че и семейството, и училището са най-важни за нея. Разбира се, че не са единствени. Трябва да образоваме. Едва ли трябва да го казвам на вас, но трябва да залагаме на младите. Една държава, която не инвестира в младите, не вярва в себе си на думи. Всички казват, вие младите сте нашето бъдеще, обаче не искаме младите са да са нашето настояще. Защо? Говорим за работата, за домовете, за политиката, за подкрепата на семействата. Много често, в много контексти се упростява всичко това ние докоснахме душите на хората. Говорим за асоциация, ето ви Лега Амбиент и преди малко говориха те те също са част от нашата мрежа Либера. Така че трябва да търсим пътя си заедно, с тях, с нас, защото ние заедно можем да победим групи, движения, всички заедно. Вашият опит със своите ограничения, но разбира се и със своите силни страни, показва, че когато младите участват, и когато могат да постигнат мечтите си, когато могат да конкретизират бъдещето и страстта си, то тогава те са на линия, те са готови да работят с вас, защото казват, а, младите ги няма, къде са те, от нищо не се интересуват. Не е вярно, трябва да ги пипнете там, където ги боли, там, където ги интересува. Има много други проекти, които сме създали с тях и в момента продължаваме по същия път. Третата ни голяма цел – той е свързан с конфискуване на а, средствата и а, имотите на мафиите. Имаме един закон. 30 години вече а, минаха откакто почина. Един сицилянец, който познаваше земята си и плюсовете и минусите. Един човек, който ще подпише този закон от предложението, от правителството тогава и познава своята партия от левицата. Та, те предложиха този закон. 82 година се случва това в Италия. И то чак тогава. И пак го повтарям, чак 82, защото от 200 години съществува Коза Ностра. Камората съществува от 400 години в нашата страна. Да не ви казвам от колко време има дрангета в Калабрия. Така че само или чак през 1982 година се създава този закон за конфискуване е, на активите на мафиозите. Този човек обаче бива убит 4 години, извинете, 4 месеца преди да бъде, подпише този закон, с всички от тези, които го придружават в един кървав атентат. Четири месеца минават, след това Карло Алберто Де Лакеза е убит и други биват убити. Всички веднага се притесняват, казват, о, трябва да се заемем, обаче продължават да умират хора. Законът, който залага тези 400 престъпления, свързва, е, включва и конфискуването. Но не функционира това не функционира. И когато се ражда Либера, тези асоциации всички заедно се опитват да съберат и събират 1 милион подписи в Италия, за да поискаме от италианския парламент да подобри този закон, т.е. да продължи действието на този закон и да го накара да работи. Но тези средства които се е, конфискуват, да отиват за социални цели. Защото парите трябва да се върнат на обществото, на всички нас заедно. Ще кажете, е, че много трудно може да се направят репарации за наранената душа на хората. Но е важно да имаме общо благо, а не благо, които ексклюзивно да си остане в ръцете на мафиозите. Социална полза. Европейския парламент, извинете, Италианския парламент гласува този закон, който дойде отдолу нагоре с милиони подписи. И какво прави Либера? Либера работи заедно с институциите, с общините, като кара хората да се организират в консорциуми. Закона дава тези средства или конфискуваните а, активи на общините. И ние искаме младите да работят там. Истинска работа за обществото. Биологични продукти, или екопродукти. Можете да отидете в Италия, в някои древни магазини, в Хиперкоп, такъв тип продукти. Надявам се, тук в стола на Европейския парламент, олиото, пастата, моцарелата да бъдат от там. Президента на Италианската република Джорджо Наполитано поиска в президентството, когато се отбелязва италианския празник на нацията, да не се пие алкохол, а всички продукти, които се употребяват, да идват от тях, от тези кооперативи, които са развити върху имоти на бивши мафиози или на мафиози. Президента каза, тези имоти трябва да се ползват от различните територии. Тогава различните мафии започнаха да палят. Палят наред. Етри в Кастелветрано, Алентини, Наро, което е близо до Катания. В Пуля запалиха Месана, Туркероло, в Калабрия. Тоест има отговор на мафиозите. Те искат да ти вземат тези продукти. Те са биологични продукти, казах ви. Палят, опитват се да разрушат, опитват се да спрат а, този път, по който сме поели. А по този начин даваме работа на млади хора. На тях, на тези продукти пише Libera Terra, т.е. земя, освободена от мафиозите. Ето ви знак, че наистина ги засягаме. Значи сме на правия път, след като те се дразнат. Трябва да върнем тези имоти и стоки на обществото. Економическото развитие ще бъде общото ни благо, защото така ще се борим заедно с мафията. Това е едно наследство, което не трябва да бъде губено, трябва да бъде подсилвано. От 1998 година работим с Европейския комисар за правосъдието, за това Европейския парламент да прокара директива за конфискацията. Имаше такава директива, ама според мен тя трябва да бъде усъвършенствана. Надявам се в Страсбург да прокарате идеята за социална полза. Т.е. всичко това, което се конфискува, да се върне, да може всеки да го пипне, да се върне в общините, в най-малките групи хора. Това е една възможност да дадеме достоинство на хората, на много млади хора, които искат да работят, а не работят. Нашия проект е такъв, че имаме своите кооперации, те са свободни, казах ви пише на етикетите либератера или Свободна земя. По този начин се насръщава и туризма, защото част от имотите са станали като малки холе, е, хотели. отидете в Италия, прекрасен район в Корлеоне, това село малко Корлеоне, или пък е, близо до Раджинестри, има такива имо, им, имоти на имота на Тутурина, който беше шеф на мафията, е станал отлично място, където отивате, взимате си стая, живеете, храните се прекрасно и ви дава смисъл. И ви показва, че е възможно всичко това да бъде взето от джобовете на мафиозите и те да бъдат върнати на хората. Да се даде достоинство и живот на младите. Това е най-големия шамар, който може да се даде на мафията. Si è potuto dimostrare una cosa molto importante и можахме по този начин да демонстрираме нещо друго. Да вземем имотите на престъпниците, трябва да стане с общото ни усилие, защото трябва да работим винаги ние заедно. Трябва да се ползва първо лице множествено число. И етиката, и економиката показват, че можем да стигнем до момента, в който има етична економика. Имате биологични продукти, има дребни, малки магазини, където пише. Това е магазинче на вкуса и на познанието. Има такъв тип малко магазинче и в Нап, в Неапол, и в Торино, и в Пиза, в Флоренция. Сапери е сапори в Реджо Калабрия също. Представете ли си колко е важно това? Затова пак повтарям, културата, образованието, конфискацията на конкретните имоти, европейската мрежа и след това памета, близостта до семейството, които показват справедливост, защото имаме нужда от подкрепа, имаме нужда от отправни точки. Ето на това залагаме ние – няма да се ограничим до тук. Има още един елемент, който е изключително важен. Ние не можем само да гледаме. Има едно ние в създаването на общото бъдеще. Мафиите в палон, в, извинете, в футбола преди години бяха разкрити а, в една книга. Всичките тези уредени мачове и така нататък. Но, дами и господа, не забравяйте и корупцията в обществото, защото не може само да се говори за мафията, за организираната престъпност, защото а, какво, кой работи с тези мафия, Ами, легални организации. Сред тях корупцията в публичните организации. И за това Либера събра милион и 200 хиляди подписи, които дадахме на президента на Италианската република Наполитано, който поиска да има а, копие в архива на президентството от а, тези подписи на тези хора. И с това поискахме Евро... Италия да прилага Страсбургската конвенция от 1992 година, където пише кои са престъпленията, които означават корупция. В Италия такова нещо няма. При нас този закон е блокиран и е срам. Срам ме е, защото говорим за някакви арести. 30, 300 ареста. Е, разбира се, колегата бе направи отличен доклад. Ма извинявайте, може ли да са 300 или 33? Значи нещо не функционира. Имаме нужда от нещо конкретно, а не закони. Така че е, всичката тази публична администрация, която е корумпирана, помага на тези мафии. Акуила и ам, земетресението в Акуила. Ние веднага направихме доклад за Акуила. И там с имена бяхме написали кой отговаря. Занесахме това досие където трябва и то веднага, защото а, гражданското общество носи отговорност. Защото хората имат антени, те усещат какво се случва и могат да подават информация без риторика. По един прост и сериозен начин могат да допринесат. Направихме един доклад върху хазарта. Целият този пазар зад хазарта. Е, защото отново там хиляди средства влачат маф, е, мафиите. След това, купуващите злато. Мафиите са нещо като банка на малките и средни предприятия. Няма законодателство обаче за следи онези, които купуват златото. И всеки трябва да помага. И няма да бъде сам. Паметта, семейството, свидетелите, конфискацията, ролята на информацията, образованието, културата. Всеки може да направи стъпка към промяната. Имаме една а, мрежа от гишета в цяла Италия. А, тя се казва справедливост. По този начин се опитваме да дадем възможност на хората да отидат и да подадат сигнал или информация. Защото не всички искат да отидат в полицията. По този начин даваме възможност на хората да говорят. Благодаря. Grazie Don Luigi, adesso subito la parola al relatore, due minuti, onorevole Iacolino. Grazie. Господин Яколино. Благодаря, госпожа председател. Много ясна и конкретна презентация. Бяха засегнати редица принципни ценности, като младеща, паметта, неправителствените организации, сътрудничеството с институциите. и реализацията на тази идея в европейски и международен план. Споменахте редица ключови нормативни актове, като закона за конфискациите. Казахте, че никога не е имало досие, че досието за конфискациите на европейско равнище трябва да се усъвършенства – При конфискациите има примери за добри практики. Тук се включва и вашата асоциация. Как се извършва конфискацията? Как се използва конфискуваното имущество, след като е отнето от мафията? Известно време в Италия системата ми се струва, че не е в час трябва да се предприемат съответните мерки, като се използва и комплексен общо европейски подход, за да е ясно кой за какво отговаря при извършена конфискация, за да може да протича цялата процедура по-гладко и конфискуваното имущество лесно да се използва. Ако над 1200 училища участват във вашата мрежа и имате меморандуми за разбирателство с 17 университета. Искам да кажа, че това е добра основа и е добра практика, която, от която Европа трябва да се получи. Аз се отбелязах и за организациите, които са под вашата шапка. Над 1600. Вие отстоявате правосъдието, провеждате материални измерими проекти. В доклада Алвано имаше изменение, подкрепено от другите групи, което касаваше защитата на свидетели. и задочното присъствие в съда. Благодаря, господин Яколино. Господин Бургяцио. Благодаря, госпожо председател. Приветствам казаното от лектора. Не бях изненадан от съдържанието на това, което се каза. И аз съм от Торино, така че съм отраснал с вас заедно, така да се каже – видях собствените очи какво върши Либера. Добре съм запознат с социалната дейност на Дон Боско. Много добре знам какво вършите. Памета на жертвите трябва да е жива. Надя... Вие помагате на младите хора и Определено сте поел ангажимент да се борите не само с мафията, а и да работите по линия на младеща и нейната реализация на трудовия пазар. Искам да почерпи от опита на нашия гост тук. Като се има предвид това, което се случва в нашата страна, какво бихте казали за оперативните работници, политици, магистрати – тяхната дейност. Бяха приети извънредни нормативни актове, бяха поети политически и обществени ангажименти от редица лица, от различни комисии, общински органи и така нататък. Какво стана след това? Как се превърна мафията в толкова мощна и богата? Как така тя увеличава своето богатство? Благодаря, господин Боргецио. Кросета. Хубаво е човек да се срещне с Луичи Джоти в Брюксел. Много вълнуваща е подобна среща. Аз бях кмета на Еджеда с помощта на Луичи Джоти и Либера, аз избегнах мафиотски атентати. Либера играе ключова роля за всички в помощта за местните власти. Минета, тя живееше на 20 км от Джеда, 16 годишния и син бе убит – всичко е просто абсурдно. Спомням си, когато видях трупа. Вие бяхте там, при майката и наистина правилно отбелязвате колко важна е паметта при борбата с мафията. Но искам да кажа нещо важно. Трябва битката да се води на европейско равнище. що се отнася до конфискациите в Италия. Има проекто директива на комисията, в която липсват някои неща. Тя не урежда въпроса за имуществото, конфискувано от мафията. Трябва да се работи по този въпрос на европейско равнище, като се съберат необходимите подписи за петиция. Трябва да се води битка. Не може да търпим положение, при което мафията използва публичната продан, за да се възвърне имуществото, което е конфискувано от нея. Либера от началото на своя генезис играе една и съща важна роля за Европа. Тази роля трябва да се играе и в Италия, и в Европа. Благодаря, господин Борселино. Благодаря, госпожо председател. Сърдечно приветствам господин Луиджи Чоти. Работя заедно с него от 15 години в Либера. Либера е блестящ красноречив пример за това как трябва да се борим срещу организираната престъпност. В допълнение към чудесните полицаи, чудесните съдии, ни трябва още нещо, което липсваше. А именно, участието на обществото, което системно да се намесва да изпълнява организирано ролята, която не може да се изпълни от правоохраняващите органи или съда. Както правилно се каза, борбата срещу мафията не може да е в ръцете само на съда и на правоохранителните органи. Тя трябва да е обект на едно културно, етично движение, в което участват всички. И именно такъв тип движение се реализира в Либера. преди никой не надигаше глава, не се бореше... Не, че никой не е надигал глава, не се е борил с мафията преди, но просто липсваше координация. Либера е средището, възловата точка. Там, където се обединяват всички разпокъсани усилия. Та Липси изпълнява чудесна функция като координатор. Винаги ще има необходимост от подобни организации, като Либера. Тя служи за пример. В Европа сега разглеждаме въпроси, по които в миналото не сме постигнали успедък. През изминалите три месеца се върши много, три години, извинявайте, се върши много добра работа. Някои проекти преключват, други са на финалната права. Появяват се документи, в които преди не се не би се споменавала думата мафия. Това показва, че проблемът не касае само Северна Италия, а цяла Италия и цяла Европа, че и целия свят. Защото мрафия, мафията не спира на европейската граница. Какво ни дава Либера? много добър, жизненно важен инструментариум за Европа. И ние трябва да положим всичко това на европейска основа. Трябва да обединим културите в отделните държави членки, от които се стави Европейския съюз и да се борим за съвместни усилия срещу мафията. Това е предизвикателството, пред което сме изправени в момента. В Италия са постигнати сериозни успехи. Мисля, че могат да бъдат извлечени полуки от това, които да се разпространят и на други места. Присъствието на Флеер в Брюксел през изминалите години е наистина впечатляващо. Вие играхте дейна роля в Флеер и казахте, че трябва да се учете факта, че този е- проблем изисква европейски подход. И именно заради това сте тук днес, Дон Луиджи. Спомням се за деня, в който за първи път говорих с вас тук. Много евродепутати се мислиха, че положението в Италия е касае само Италия. Няма друга страна в подобно положение – Благодаря ви много. Трябва да черпим от опита на Либера и да си пожелаем късмет. Желая късмет и на вас. Госпожа Хименес, Тереза Хименес. Non volevo parlo italiano, visto che non so se c'è la traduzione. Ще говоря на италиански, защото виждам, че не се превежда на испански. Да, да ringraziare personalmente. Искам лично да благодаря на Дон Чотти. Както каза господин Бургезио, няма човек в Торино, който да не го познава някой да не познава работата му. Напълно съм съгласна с казаното от колегата Борселино. Винаги се е говорил за организирана престъпност в парламента, за мафии, но ето сега, наистина, благодарение на, присъст... на вашето присъствие, на вашето присъствие, на госпожа Алфано, на господин Яколино, на господин Крочета, вече това се превръща в една основна тема и ще се говори е, е изключително важно да се говори. От самото начало, още в момента, в който пристигнах тук, е, винаги съм споделяла тяхното мнение, колегите отпред, защото и тримата сме жертви на различни престъпления. Но жертвите са жертви винаги, независимо от това на какво престъпление е жертва. Аз съм жертва на тероризъм, на терористичен акт, но имаме общо. И за това ви подкрепям. Вчера гласувахме една директива. Според мен тя е изключително важна за жертвите на престъпленията в Европа. Опитахме се да създадем един минимум, минимален стандарт, защото знае, че в Великобритания има отлично законодателство за защита на жертвите, в Испания също, предполагам, че в Италия има, всъщност не съм сигурна, най-вероятно вие знаете по-добре. Но има държави, където жертвите не са добре защитени, има много пропуски и съответно хората могат да имат проблеми. Сега обаче ние успяхме да получим психологическа подкрепа, роднините също да бъдат смятани за жертви. В много случаи, примерно, е отказван достъп до превод, до възможност за получаване на информация на част от жертвите, които не са страна от процеса. А сега всички ще могат да получават информация. Това е. Просто исках да ви кажа за тази директива. И на жертвите на тероризма, на организираната престъпност, на такъв тип насилие, сега са жертви, които имат специални потребности, специални нужди. Без, разбира се, по никакъв начин да подценяваме другите жертви, но е логично, че когато имате една жертва на мафията, тази жертва трябва да бъде защитена, защото може друг в друг случай отново да се превърне в жертва и то преднамерена. Могат да се опитат да нападнат не само това лице, но цялото общество, цялата група. Може да, се, да бъдат тероризирани цели групи, общини, както го прави мафията. Така че исках само да ви информирам за това и съм винаги готова да ви давам каквато и да е информация, от която имате нужда. Благодаря ти, Тереза. Последно изказване. Господин госпожа, извинете, Каса. И аз... Коса, извинете. И аз искам да... Коста, извинете, е, искам да изразя своето възхищение господин Чоти, който работи много активно и в Либера, и в е, Флер. Благодаря на колегата Корчето, Борселино, Яколино, защото се вижда тяхната решимост. Тази комисия за борбата а, с организираната престъпност да бъде факт. И ето ви един ден, в който виждаме колко е важен а, такъв един диалог, за да видим и какви, необходими, какви са необходимите ресурси за борбата и в Италия, пък и в Европа. Искам да кажа две неща, ако ми позволите. Дон Диего е до мен, който е свещеник, също се занимава с този тип работа в Бургата Романа, един от най-големите енорийски общности в Рим. Това са изключително важни свещеници, защото те работят с младите хора. А, те са на първа линия, защото те образоват хората да бъдат отговорни. Защото пак и аз съм съгласна с Дон Чот, че хубаво, обучаваме хората да знаят правилата, но трябва да носят отговорност, трябва да дадем смисъл на новото поколение да живее. В моята комисия по култура и образование съм напълно готова да работя с вас и по настоящите програми, които в нас развиваме за следващите 7 години програми за по Еразмус и по всички останали, пък и тези за културата. Искаме се да намеря синергия, някакъв начин, някаква мрежа, пилотни проекти, каквото и да било, за да работим заедно и повече и да изпращаме дори символни послания на европейско ниво. И искам да кажа същото, което каза колегата Крочета, който говореше за европейска обща борба за това да се използва за социални цели конфискуваните имущества. Смятам, че това е изключително важно и необходимо. Това не нарушава субсидарността, според мен, на държавите членки. Не, то ще даде една рамка, както е важно да се направи първата стъпка. Заедно трябва да се борим за това. Радвам се, че можах да го кажа. И точно това липса. И оттам насетне вече можем да стигнем до свободната земя Терра Либера, една мечта, така че нашата територия, територията на Европа, да няма мафии. Благодаря ти, Силвия. Госпожа Йотова. Искам да ви благодаря, господин Джоти. А, всичките ми колеги от Италия много добре познават вашата дейност, но уверявам ви, извън Италия тя е малко позната – и това, което ни разказахте днес, е вероятно и много повече информация бихте могли да ни предоставите, защото за нас това е не само интересно, но и много полезно. Но един въпрос сякаш остана незададен. Не как, как защитавате жертвите? Каква е дейността на вашата организация в немалкото случаи, за съжаление, в Европа, когато мафията е покровителства от официалната власт? която до такава степен е сраснала с нея, че властта се облагодетелства от действията на мафията и мафията се облагодетелства от властта. Когато магистрати, вместо да се борят с това, покровителстват и властта, и мафията. И тогава, когато вместо жертвите да получат справедливост, биват преследвани и наказвани от същите тези магистрати, само защото се борят срещу мафията. Благодаря, госпожа Йотова. Преди да дам думата на Дон Луиджи да отговори, и аз искам да кажа нещо. Che è un argomento che ovviamente mi riguarda ah, tanto da vicino come eh, Rita e come, così come Teresa o Rosario. Аз съм също много развълнувана и лично развълнувана, както и другите колеги. Една от целите на нашата комисия се състои именно в това да намерим лекарство против организираната престъпност. Става дума за това да обезпечим и конфискуваме нелегалните активи и да ги върнем на обществото. В Италия опитът е, че на мафията може да се зашлеви шамар, че тя може да бъде победена и разгромена. Това може да се случи единствено, когато и се изземат активите. Господин Луиджи може да разкаже повече за това, но бе зададен въпросът как се защитават жертвите. Когато моят баща бе убит през 1993 година, ние не бяхме подкрепени нито от правителството, нито от политиците, но Дон Луиджи дойде. И той ни подкрепи, той ни отеши. Става дума за подкрепа на жертвите и жертвите трябва да имат възможността да получат от някого отеха. И накрая. Говорихме за свидетелските показания. Миналият понеделник говорих с... Е, чух е, изказване на господин Дистефано заместник министърът на вътрешните работи. Ставаше дома за свидетелски показания. А тази сутрин говорихме за разликата между свидетелите и посредниците и спомагателите за едно престъпление. свидетелите дават един вид а, ранно предупреждение за наличното престъпление. Но това, което е, от което имат нужда свидетелите, е връщането в е, нормалния свят, в, на трудовия пазар. И това, тази възможност я няма. Ако някой подаде сигнал, че, че е биван изнудван от някого другиго. Ако има такъв сигнал. И когато този човек, нарушителят, бъде осъден, то този човек, ако е предприемач, не може да участва в обществена поръчка. Например, това се е случило в Калабрия на Пино Морели, Пино Машери, Пиерело. Това са все примери на такива предприемачи и бизнесмени, които са пострадали. Те са били свидетели и не са били защитени. Аз мога да приведа много други примери. Зададе се въпроса защо не може да бъде победена мафията. Може би и за това, защото има много заинтересувани страни, които печелят от мафията, които са свързани с мафията, естествено и държавата. Ем, тук мисля и за политически сдружения и съюзи. Много интереси ги свързват с мафията. Тук трябва радикално да предприемем мерки. Тереса говори за своя опит. И всички ние си спомняме. На 19 май имаше и атентат срещу едно училище. Едно момиче бе е, убито, друго бе наранено, пострада. Но вие водите борбата. По-нататък вие искате да дадете на жертвите отново живота им в техните ръце. Моето предложение е в Италия има един закон от 3 август 2004 4 година, е, закон номер 206, където става дума за защита на жертви на тероризма. Бихме могли, като първа стъпка, да искаме тези, това момиче да се възползват от закона. Да се възползва от неговите разпоредби. Не само двете момичета пострадаха. Това беше терористичен акт. Както казах, едното момиче бе убита. Бито. На господин Яколино искам да благодаря. Конфискуването на имуществото в Италия или този закон, който тръгна отдолу нагоре, казах ви за събраните подписи, парламент италиански го гласува, след това какво се случи, роди се една национална агенция за конфискуваните имущества, която според мен беше много важна стъпка напред и кооперациите, които бяха отворени. Трябва да ви кажа, че едва ли не от нищо правеха нещо. Трябваше е, най-елементарните неща да се опитаме да съберем, за да тръгне кооперацията, защото пари нямаше. Сега, разбира се, те са на пазара сами се движат, стъпили са на краката си, но примерно няма достъп до кредит, а, за да могат, примерно, да, да, да тръбнат напред. Така че човек сам трябва да си измисля нещата, няма инструменти, нищо да направи в самото начало. На второ място, 10 000 конфискувани имоти от мафията – и това идва от Националната агенция като данни. И трябва да ви кажа, че това не са само имоти на а, мафиози. Там са включени всички конфискувани имоти изобщо. Примерно за дрога или за а, лихварство или какво ли още не. Всичко е включено там. Но това, което най-много притеснява като данни, е, че 3324 конфискувани имоти от мафиите в Италия не могат да бъдат използвани. Защо? защото има ипотека на банката върху този мед. И кой е дал ипотека на Тоторина? Кой на Тоторина е дал ипотека? Кой е дал на определени лица и на техните фигуранти? 3000 конфискувани имота. 3000 конфискувани имота не може да ги използваме. Никой не може да ги използва. Банките казват, имаме ипотека, трябва да си ги вземем. И разбира се, от една страна са прави, защото това са пари на гражданите в банката и те съответно нали, се грижат за тях. От друга страна обаче ние казваме друго. Ма как е възможно всички тези ипотеки да ги дадете? Защото банките казват, сега си взимаме имота. Имало изключение, разбира се, и преди, и сега. Преди 15 години бяхме в Мадония и там има огромни терени на или папа, който след 24 години успя а, да му бъде взета а, имота. И вече нещата могат да тръгнат, защото банката махна ипотеката и може да се работи в този район и се надявам ако общината да успее да се организира, да направи кооперация, за да започне да работи. Това са хектари и хектари земя. Хектари. И наистина може да се даде работа на младите така. Така че има и светлина в тунела, но има и много тъмнина в него. Дойде комисарката за правосъди и вътрешен ред в Италия. Много подготвена дама, много симпатична. Срещнахме се с нея. Казаше, че иска да посети такива имоти, които са конфискувани, да види какво се произвежда, как се произвежда. Защото в крайна сметка не всичко, което блести е злато, нали знаете, не са прости нещата. Е, тази година ще има по-малко олио, по-малко паста, по-малко продукти. Защо? Защото бяха запалени хектари земя. Сега е, трябва да кажа, нали, не искам да си крива душата, правителството веднага се задейства, веднага тръгна полиция и всякакви други, за да бъдат хванати, но, но, но мафиозите са много бързи, нали знаете. Изгориха един район, но изведнъж пристигнаха 300 овце в един район. 300 овци, ей така, хоп, пристигат. Изядаха 5 хектара на худ. Добре са овцете, де хапнаха добре. Обаче мафиозите ги пуснаха тези овце, за да може а, хората да не си съберат а, на хута така че има и светлина и не. спин. така че това, което искаме, директивата, която бе изготвена от 12 март 2012 година, дори за нас, малкият ни принос, не е достатъчен. Трябва да се направи огромна крачка напред. И тази крачка означава да дадем тласък. Тласък тези имоти да бъдат използвани от общността, защото когато гражданина вижда, че този имот се връща обратно и вижда, че тази вила на големия бос, която е била страшилището на града, сега изведнъж е станал център за възрастни хора, е това никак не е малко. Защото мафията всъщност е взела всичко и свободата, и гордостта, и достоинството, докарала те до просиш като яга, защото е това правят, всички ще ни докарат до просиш като яга, изведнъж вижда, че имота се връща на общество. Разбира се, че може да има изключения, но те ще бъдат изключения, няма да бъдат правилото, защото сега те са правилото. Господин Боргецио, благодаря ви. Твоите, твоите въпроси всъщност бяха риторични, те съдържаха своя отговор. Силата на мафията, е, каза ти. В случай, пак искам да кажа, не искам да говоря само за мафия. Нали, всякакви други неща има, за които трябва да говорим. Но, връщам се на мафиете. Тяхната сила не е вътре в тях самите. Тя е извън тях, силата им. Мафиозите са един никой, защото тяхната сила е в тези съюзи, алиан, алианци и всякакви други, където се свързат с предприятия, с професионалисти, с специалисти, които им дават възможност да излядат в чужбина, в цялата страна и у нези сегменти на политиката, които извличат пари от тях. Защото силата на мафията е там, не е вътре при тях. От историята го знаем това борбата с мафията. Разбира се, тя се прави на място, с култа, култура, с работа, но се прави най-вече в парламента. И в Европейски парламент се прави също за Европа. С политики, с закони, с а, проекти. Защото трябва да подкрепяме семействата, трябва да развиваме културата, проекти с младите, подкрепа на полицията, на съда, на прокуратурата, защото да работи той отлично. Днес имаме една масия, коя, мафия, която изглежда по-учтива, защото тя се прави на предприемачи, прави се на предприятия, а имаме едно гражданско общество, което изглежда по-мафиотско. Защо? Защото е станало толерантно срещу неплащането на данъците, толерантно срещу корупцията, срещу клиентелизма, срещу незаконните постройки, видяхме ги в предната презентация, толерантна срещу трафика на незаконни отпадъци, на хазарт, на какво ли още не е. Това са престъпления, които хората казват, това не е мафия. Ама не, всичките тези работят с мафиите. Хазарта, например. 10 милиарда извлича мафията от там. Преди години никой нямаше да помисли, че такива пари могат да, да идват от там. Така че, пак казвам, силата на мафията не е вътре в нея, тя е в политиката. А политиката може да направи отличните закони, които да я преборят. Не искам да опростяваме нищо, да обобщавам. Вие сте достатъчно ангажирани, достатъчно образовани. Вие сте хората, които правят политиката в крайна сметка. Утре отивам на едно място, за да отбележим памета на Анджело Васали пред неговото семейство. Той бе убит, защото по никакъв начин не е искал да престъпи от тъмната страна на, господата, на госпожата, за вашия брат наистина съжалявам. Не знам какво още да кажа. Трябва да кажа, че те обичаме. Обичаме те, обичаме твоето семейство. Аз се чувствам така към всички онези роднини, които са загубили а, свои близки, независимо колко стотици погребения са били пред очите ми на жертви, на тероризма, на мафията и всеки трябва да направи нещо малко. Знам, че е малко, но понякога е важно. Важно е да усетиш, че има някой, че има друг срещу теб, че не си сам, че има част от страната, в случая говорим и за Европа, част от Европа, които мислят за теб. Много ми хареса, че Мексико поиска на, от Либера помощ. 600, над 600, извинете, отвличания на година. 900 жертви миналата година от наркотрафик. Много ни хареса, че те се обърнаха към Либера и казаха, помогнете ни да изградим отдолу нагоре една мрежа. Това са дребни неща. Дребни са. Знам, че са дребни. Имайки предвид колко е голям проблема, нищо не е, дето се казва. Но зная също така, че културата, пак казвам, работата с университетите, с училищата, предложенията, които да отиват към политиката. Всичко това е важно и то ни доведе до това да имаме е, нещо, което се случва. Нужно е всички днес да дадем малко повече от себе си използването за социални цели на тези имущества трябва да бъде записано. Аз не познавам другата част от Европа. Да, е, имаме Европа свободна, хората работят. Времето ми изтича. Само четири неща ще кажа. Ако намерите някой, който разбира всичко, кажете му добър ден от мен и веднага сменете улицата. Защото всички сме дребни и малки и всеки ден научаваме нещо. Имаме нужда от скромност, от смирение, имаме нужда от споделяне от това да сме заедно и съвместна отговорност. Разбира се, политиката трябва да играе своята роля, а ние гражданите също трябва да играем своята роля. Ролите ни са различни, но когато бъдат една с друга за общата цел, може ясно и твърдо да стигнем до някъде. Благодаря. Благодаря, благодаря на преводачите за това, че останаха. Утре сутрин продължаваме в 9 за следващите ни а, оратори. Приятна вечер! Ciao.